на председателя на Комисията за състоянието на Съюза. Добре е дошъл господин Юнкер в нашата пленарна зала, където ще изнесете ежегодната декларация на комисията и то в момент, който се превърна в референтна точка за състоянието и развитието на Съюза и за посочването на на неговото бъдеще. По този начин тази процедура е важна част от демократичните процедури в Европейския съюз. Вие, господин Юнкер, казахте, че като е, председател на комисията сте продукт на демократичен оздравителен процес. Макар, че не сте продукт, формулировката е много уместна, защото заедно с Европейския парламент през 2014 година внесохте малко повече демокрация в нашата общност. Това само по себе си е успех. Мисля, че нашите две институции трябва да продължат да вървят по същия път. невероятното медийно внимание, на което се радваме тази сутрин, ни кара да мислим, че речта за състоянието на Съюза на председателя на комисията представлява много важно събитие в годишната програма на Европейския парламент. Още повече, че се намираме в повратна точка по отношение на развитието на нашия съюз. Два дни преди е, срещата на върха на 27-те 27 държавни глави в Братислава, сега господин Юнкер има възможност да изпрати послание за единството на Европа, от което така много се нуждаем. Знаем, че много сте работили върху тази своя реч. С нетърпение очаквам тази реч. Имате думата. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа депутати, уважаеми господин председател на съвета, уважаеми колеги. Преди една година, през септември 2015 година, в речта си за състоянието на Европейския съюз констатирах, че има какво да се желая по отношение на това състояние. Тогава казах, че в нашия съюз няма достатъчно Европа, а в Европа няма достатъчно съюз. Една година по-късно това заключение продължава да въжи въпреки постигнатите успехи. Европейският съюз в момента не е във върховата си форма много от нещата не се развиха в положителна посока. Отчасти Европейския съюз има да се справя с криза на, екзистенциална криза. Броят на областите, в които дали спонтанно или не трябва да станем по-сплотени, е много голяма. Броят на областите, в които работим солидарно, и сплотено е твърде малък. Много често се дава предимство на националните интереси. Нека да се разберем правилно. Европейската интеграция не може да бъде в ощърп на нациите. А, насилственото развитие не е инструмент за Европа. Европа не трябва да се превръща в топилня, не бива да обезцветява държавите Европа се храни от своето многообразие. Макар, че това често се твърди, комисията няма намерение да внесе уравниловка между държавите членки. Не сме нихилисти, не сме разрушители. Ние сме строители, които желаят да има не повече, но по-добра Европа. Европа не е на път към да се удържави. Европа никога не бива да се превръща в единна държава. Но прекалено често се случва да има пукнатини. Много често се стига до удобна фрагментация там, където е необходим съюз. Популизмът не решава проблемите. Напротив, популизмът ги създава. Това е против което трябва да се борим. Повече от всякога сега е време да направим да обрисуваме картината на състоянието на Европа. Безработицата на континента продължава да бъде много висока, макар че от 2013 година насам са създадени 8 милиона нови работни места и броят на заетите расте постепенно. Социалната несправедливост обаче продължава да съществува. Ето защо трябва да работим по основния стълб на Европа, а именно социалните права. Трябва да го правим енергично и ентусиазирано. Европа не е достатъчно социална. Това трябва да променим. Задлъжнялостта в Европейския съюз продължава да е твърде висока макар че нивото на дефицита спадна от 6,3 на 1%. Пактът за стабилност има ефект. Той не бива да се превръща в пакт за гъвкавост. Той трябва да се свърже с, да се прилага с интелигентна гъвкавост и то така, че нито да спира, нито да пречи на растежа. Картината на състоянието на Европа включва и погледа на онези, които ни наблюдават отдалеч. Нашите приятели и партньори в света, които всички съжаляват за Брексита и разтревожено се питат дали излизането на Великобритания е начало на процес на разпад на Европейския съюз. Днес и тук заявявам. Уваж... Уважаваме и дълбоко съжаляваме за решението на Великобритания, но Европейският съюз не е застрашен от това. Бихме били щастливи, ако молбата за излизане от Съюза на Великобритания постъпи час по-скоро, за да спре ежедневно нарастващата несигурност. И за да можем да уточним наново отношенията си с Великобритания, които трябва да останат приятелски това нов, тази нова организация на отношенията означава включително, че само онзи може да участва в свободния а, вътрешен пазар, който уважава социалните права. Нашите партньори все по-често ни задават въпроса дали Европейският съюз все още има волята и е, е, е в състояние да сключва търговски споразумения с останалия свят. Ние сме най-голямата търговска сила в света. Имаме е, търговски споразумения с над 40 държави в света. Аз не съм слепец, не съм и фанатик, но съм за, но съм за това пактът за заетост да остане част от търговските споразумения. Търгов, е, търговията означава повече заетост и повече работни места. 30 е, милиона работни места в Европа зависят от експорта и зависят от нашия износ в други части в света. Един, един милиард повече експорт създава 14 допъл... 000 допълнителни работни места в Европа. Ето защо настоявам за това да се сключи търговското споразумение с Канада. То е най-доброто и най-прогресивното споразумение, което някога сме сключвали. Die Garantien, die wir brauchen, гаранциите, които са ни необходими, могат да се уточнят в различните парламентарни процедури по ратификацията, но последващи преговори с Канада не бива да има. Нашите партньори в света и преди всичко в момента САЩ и Китай, но в най-скоро време и Индия и Япония а, държат пред лицата ни огледалото на а, борбата с промените в климата. Задължителното спо... задълженията по Световното споразумение за борбата с климата нямаше да бъде възможно без Европейския съюз. А, ние действаме понякога дори а, ни размахват пръст да действаме повече. А сега американците ратифицираха споразумението. Къде сме ние? Само няколко държави членки на Европейския съюз го направиха. О, е, така, призовавам ви най-настойчиво да ратифицирате Пари, Парижкия пакт за климата. Всяко забавяне на ратификацията, всяко отлагане ще ни направи смешни и ще намали международното доверие към нас. Нашите партньори в света, а и милиони европейци на континента понякога не разбират процедурите, по които вземаме решенията си и по които уреждаме отношенията си. Ние не сме Съединени Европейски щати. Речта, която изнасям днес, не може да се сравнява с речта на американския президент за състоянието на Америка. Европа е много по-многопластова състои се от суверенни държави, за това някои не я разбират. Но историята, отрицателната история в Европа ни направи такива, каквито сме. Това обаче не е причина да осложняваме нещата още повече и да ги правим още по-неразбираеми, отколкото са. Да се изнася реч за Европа тук в парламента, не, не се изисква много кураж, но да се работи ангажирано за Европа, това трябва да се прави във всички национални парламенти in Brüssel laut Ja sagen. Und so, so да, да казваш високо да в Брюксел и след това да се правиш, че не си участвал в вземането на решенията е, няма нищо общо с последователността и е, сближаването в Европа. Гражданите на Европа не бива повече да бъдат возени, водени за носа. Трябва да ги гледаме в очите на гражданите в Европа им са омръзнали гротеските, които се разиграват между институциите. Омръзнало им е да бъдат лъгани. Хората очакват от Европа конкретни резултати и тяхното прилагане. Ето защо, уважаеми колеги, предлагам един положителен дневен ред с конкретни европейски действия за идните 12 месеца. Вярвам, че те ще бъдат решаващи, ако искаме да укрепим Европейския съюз, ако искаме да премахнем разделенията между изтока и запада, които се отвориха неодавна. Ако искаме да покажем, че можем да бъдем бързи и решителни по важните въпроси, ако искаме да покажем на света, че Европа все още е сила, която е способна на съвместни действия. Ако искаме всичко това да се случи, трябва да се захванем за работа. Изпратих писмо с това послание на господата Шулц и Фицо. Следващите месеци ще са много важни, за да запазим Европа, да я направим по-добра Европа, която запазва своя установен начин на живот, която слуша гражданите си, която се грижи за тях, Европа, която поема отговорност. Обеден съм, че нашия начин на живот си заслужава да бъде запазен. Оставам с впечатлението, че много хора са забравили какво означава да си европеец. Какво означава да си част от Европейския съюз, от този съюз на европейци. Какво означава да си спомнеш, защо европейските народи решиха да работят заедно. Да си спомнеш, защо на 1 май 2004 година, когато Полша се присъедини, ние говорихме за солидарност, защото Полша е велика държава. Да си спомниш защо европейския флаг се вее гордо в Лисабон, в Порто, в Мадрид, в Севиля. Флаг пожела добре дошли на Испания и на Португалия преди време. Е, да си спомнеш защо Европа е движещата сила, която може да доведе до обединението на Кипър. Аз подкрепям двамата лидери на Кипър е, в техния стремеж към обединение. Подкрепата трябва да се осъществи и то сега. Преди всичко Европа означава мир не е случайно, че най-дългия мирен период в историята на Европа започна с формирането на европейските общности. 70 години на траен мир в Европа. В свят, в който има 40 действащи конфликти, в които загиват 200 000 души годишно всяка година. Естествено, ние имаме своите различия. Понякога се караме, но се караме, не се бием, не водим битки и се опитваме да решим своите конфликти. Неразделна част от европейския начин на живот са нашите ценности. Ценностите на свободата, демокрацията, върховенството на закона. Ние, европейците, никога не можем да приемем факта, че полски работници са бити и даже убиване в Великобритания. Ние, европейците, сме твърдо решени да сме против смъртното наказание и вярваме в независимото ефикасно правосъдие. Подобно правосъдие насърчава економическия растеж и защитава основните права. Ето защо Европа е за върховенството на закона навсякъде в Европа. Да си европеец означава личните ти данни да бъдат защитени от силни европейски закони, защото европейците не обичат всяко едно тяхно движение да бъде записвано на камера или всяко едно влизане в интернет да бъде записвано някъде. Ето защо ние имаме прословутата европейска защита на данните. В Европа личното пространство има значение. Да си европеец освен всичко друго, означава да имаш равни възможности. Това означава, че работниците трябва да получават едно и също заплащане за един и същи труд на едно и също работно място. Ето защо комисията застава зад своето предложение за директивата за командироване на работници. Вътрешния пазар не е място, където работниците да бъдат експлуатирани или подлагани на по-низки социални стандарти от други. Европа не е дивия запад. Европа е социална пазарна економика без социален дъмпинг. A fair playing field Равни възможности означава, че в Европа потребителите са защитени срещу картели, срещу злоупотреби от страна на мощни компании. Това означава, че всяко едно дружество, независимо дали е голямо или малко, трябва да плаща данъците си там, където генерира своята печалба. Was... В миналото ви обещавах, че моята комисия ще се бори срещу неплащането на данъци. Много от вас не ми повярваха, но ние го правим. Ние изпълняваме своите обещания, що се отнася до битката с неплащането на данъци. Да си европеец означава да защитиш нашата стоманодобивна индустрия – 37 мерки, насочени срещу дъмпинга, имаме с цел да защитим индустрията спрямо нелоялна конкуренция. Но трябва да положим още повече усилия, защото свръхпроизводството в някои части на света води до там, че европейските компании трябва да затворят врати, е, много хора губят е, своето работно място. Ето защо пътувах до Китай два пъти тази година, за да говоря за проблема с свръхкапацитета. Ето защо и комисията предложи да намали е, някои, да поотслаби някои правила, свързани с таксите и налозите. А, ние, освен това, трябва да работим за укрепване на своите отбранителни инструменти. Не трябва да проявяваме наивност. Трябва да можем да отговаряме категорично на дъмпинга, насочен срещу нас, както прави САЩ. Тъй като говорим за начина на живот на европейците, искам да кажа, че искам да запазим и селското си стопанство. Комисията винаги ще защитава нашите фермери, особено когато те преминават през толкова тежки времена, както е днес. Миналата година сектора на млекопроизводството беше ударен от руското ембарго. Ето защо комисията мобилизира 1 милиард евро, за да подкрепи млекопроизводителите, за да може те да си стъпят на краката. Няма да приема млякото да бъде по-ефтино от водата. Да си европеец за повечето от нас означава еврото. Еврото в световната финансова криза. То ни защити. Еврото е водеща световна валута и носи със себе си огромни придобивки, често невидими. 50 милиарда спестихме под формата на лихви поради паричната политика на ЕЦБ. Това са 50 милиарда, които могат да се инвестират от правителствата в економиките. 50 милиарда, които могат да се използват за намаляване на задлъжнеостта. Между другото, доклада на петимата председатели, посветен на задълбочаването на еврозоната, описва едно желание, което все още имаме в комисията. I wish иска ми се всичко това да си го спомняме по-често. Всеки път, когато избрани политици в Европа взимат думата. Европейския съюз не трябва само да запази нашия европейски начин на живот, но трябва да овласти хората, които живеят в Съюза. Трябва да работим за Европа, която овластява нашите граждани и нашите економики. Днес и гражданите и економиките живеят в цифровата ера. Цифровите економики навлизат в всеки аспект от нашия живот. Всеки иска да има бърз интернет. Трябва да бъдем взаимосвързани. Економиката има нужда от нещо подобно, хората имат нужда от нещо подобно. Трябва да инвестираме в тази свързаност сега. Ето защо комисията днес предлага реформа на телекомуникационните пазари в Европа. Искаме да създадем нова правна рамка, която да привлече инвестиции. Компаниите трябва да могат да планират своите инвестиции в Европа за идните 20 години. Защото ако европейците инвестират в нови мрежи и нови услуги, това ще представлява поне милиони 300 хиляди нови работни места за идното десетилетие. Свързаността трябва да е от полза за всички. Ето защо комисията предлага да имаме разгръщане на мрежа от пето поколение или 5G. Това трябва да стане в Европа до 2025 година. По този начин ще имаме потенциала да създадем допълнителни 2 милиона работни места в Европа. Ако всеки се възползва от свързаността, това би означавало, че няма значение къде живееш. Затова ние предлагаме всяко село, всеки град в Европа да има безплатен, безжичен достъп до интернет и искаме това да стане до 2020 година. Света се цифровизира и ние трябва да овластим създателите на, на културата. Това са перлите в нашата корона. Създаването на културно съдържание не е хоби, то е професия. Искам журналистите, издателите, писателите да получават справедливо възнаграждение. Независимо дали то, това, което те правят, се генерира в интернет, в студио, дали се появява на хартия или чрез хиперлинк в интернет. Ето защо правилата за интелектуалната собственост сочени точно към това. Empowering. Да овластиш европейската економика означава да инвестираш не само в свързаност, но и в създаване на работни места. Инвестиционният план на стоеност 350 милиарда за Европа, който одобрихме тук, вече е привлякал 160 милиарда под формата на инвестиции. Над 200 хиляди малки фирми и новопоявяващи се фирми в Европа получиха е, заеми. Сега искаме да отидем още по-далеч. Днес предлагаме да отвоим срока на действие на фондовете и да отвоим средствата в тях. С ваша помощ ще гарантираме, че Европейския инвестиционен фонд ще предостави поне половин трилион евро под формата на инвестиции до 2020 година. Ще се опитаме да постигнем цифрата 630 милиарда до 2022 година. Естествено, ако държавите членки дадат своята дан, можем да постигнем тази цел и по-бързо. Наред с това, наред с усилията да привлечем частни инвестиции, следва да създадем правилните условия за инвестиране. Европейските банки сега са в много по-добро състояние, отколкото преди две години, поради нашите съвместни европейски усилия. Европа има нужда от своите банки. Економиката обаче, която почти цяло зависи от заеми, трябва да се радва на финансова стабилност. Видяхме, че когато се разклате системата, бизнеса страда. Видяхме го по време на финансовата криза. Ето защо трябва да ускорим своите усилия за създаване на съюз на капиталовите пазари. Комисията предлага конкретна пътна карта за постигане на тази цел и я предлага днес. Този съюз на капиталовите пазари би направил нашата финансова система много по-стабилна. По този начин фирмите ще имат по-лесен достъп, по-прост достъп до финансиране. Представете си, че искате да създадете компания, банката ви отказва заем обаче. Сега възможностите пред вас са много ограничени. Съюза на капиталовите пазари ще ви предостави альтернативи. Ще има финансиране възоснова на, на други източници, на рисков капитал, например. Само един конкретен пример. Нашето предложение за секюритизацията е на масата на съзаконодателите вече почти година. Това предложение има възможността да генерира 100 милиарда евро допълнително финанси за европейските компании. Затова нека да побързаме с приемането на това законодателство. Нашия инвестиционен план се справя по-добре, отколкото много очакваха. Ето защо сега искаме той да стане глобален. Днес даваме началото на един амбициозен план за инвестиции за Африка и за нашите съседни страни. Той има потенциала да генерира 44 милиарда под формата на инвестиции. Тази сума може да нарасне до 88 милиарда, ако държавите членки дадат своята дан. По този начин ще допълним помощта за развитие, която имаме и ще решим един от основните проблеми, пораждащи миграцията. Знаете, че тъй като имаме най-низкия растеж от 2003 година в много държави, този план ще е изключително важен. Знаете, че много хора поемат на път, за да търсят по-добър живот. И ние трябва да опитаме да решим този проблем. As as invest... Колкото и да инвестираме в подобряването на условията на живот в чужбина, толкова повече трябва да инвестираме и за да отговорим на тежките хуманитарни кризи у дома. Повече от всичко трябва да инвестираме в младите си хора. Аз не мога и ние не можем да приемем Европа да бъде и да остане континента на младежката безработица. Аз не мога и ние не можем да приемем. I will not accept поколението Y да бъде първото за 70 години, в което хората своите родители. Вярно е, че това е задача преди всичко на националните правителства. Ние не играем чак такава роля, но Европейският съюз може да подкрепи усилията на правителствата. Това се прави чрез Европейската гаранция за младеща, чието начало бе дадено преди 3 години комисията значително допринесе за по-високата ефективност на тази програма. Повече от 9 милиона млади хора получиха работно място заради това участие, заради тази програма. Ще продължим да прилагаме схемата в цяла Европа. С цел подобряване на уменията, и с цел да стигнем до регионите, там където хората най-много се нуждаят от помощ. Европейският съюз също може да помогне за създаването на повече възможности за младежите. Има много млади хора в Европа, които са открити към света и биха желали да допринесат за развитието на обществото в дух на солидарност. Думата солидарност 16 пъти е спомената в договорите. Нашият европейски бюджет е живо доказателство за финансовата солидарност. Европа е израз на понятието солидарност. Нашата политика в областта на развитието е силен символ и знак за солидарност. Когато стигнем до управлението на беженската криза, веднага ще се сетим за множество примери на солидарност. Иска ми се да има повече солидарност, но също така зная, че солидарността е нещо доброволно. Тя трябва да излиза от сърцето. Тя не може да бъде нито наложена, нито да бъдете принуден да бъдете солидарен. Аз призовавам словашкото председателство да играе ролята на мост между онези, които не желаят да приемат беженци в своите общества и онези, които като мен са убедени, че е от основно значение всеки да поеме своята квота. I am asking... Изисквам бързи и незабавни действия както от Гърция, така и от Европейския съюз за защита на това, което наричаме деца без придружители. Тези деца трябва да се ползват от защита. In the same spirit. В същия дух – Комисията днес предлага да бъде създаден Европейски корпус за солидарност. Младежите в целия Европейски съюз ще могат на доброволни начала да предлагат помощта си там, където тя е най-необходима, в отговор на критични ситуации, като например беженската криза или последното земетресение в Италия. Искаме се този корпус да бъде функциониращ максимално бързо и до 2020 година 100 000 младежи в Европа да са част от него. Тези младежи, чрез участието си в корпуса, ще могат да развият уменията си и също така да придобият безценен човешки опит. Господин председател, госпожи и господа, депутати, господин представител на съвета, Европа, която защитава, е Европа, която се отбранява, както на своя територия, така и извън нея. Ние сме длъжни да отбраняваме най-напред и това е абсолютен приоритет своята територия от тероризма. От 2004 година в Европа е имало над 30 терористични нападения, от които 14 атентата са през миналата година. Макар и в траур, ние трябва да бъдем единни в колективната си реакция. Колкото и да ни причиняват зло, ние трябва да останем верни на своите ценности, на демократичните си постижения, да бидем открити и толерантни. Трябва да покажем на терористите, че няма никакъв смисъл и те нямат шанс, ако извършват нападения срещу тези ценности. Но нашата търпимост не бива да бъде за сметка на сигурността ни. Затова Европейската комисия от първия ден придаде предимство на темата сигурност. Създадохме престъпен състав е, за тероризма в целия Европейски съюз, е, както и е, престъпен състав във връзка с участието на чуждестранни бойци. Работихме е, с интернет операторите, за да снемем от интернет е, съдържанието, което приканва към терористични атентати. Е, работим в много направления, но все още има много да се стори. Трябва да знаем кои лица пресичат границите. По тази причина отбраняваме границите си с а, помощта на новата агенция за гранична охрана и крайбрежна охрана. На границата с Турция а, има мнозина а, агенти на тази агенция, мнозина нейни служители, както в Гърция, така и стотина служители в България на границата. Искам да видя от октомври месец най-малко 200 служители и допълнително 50 превозни средства на външната граница с България. Също така контролираме границата си е, с е, стриктен контрол върху тези, които пресичат. От тук до края на годината ще бъдат е, предвидени специални приспособления за тази цел. Всеки, който влиза или излиза от територията на Европейския съюз, е, ще е, бъде следвана от регистрация на датата, мястото на пресичане на границата и регистриране на мотива за неговото присъствие на наша територия. Тоест, имаме е, автоматизирана система, която също ще позволява да се пътува до Европа. По този начин ще знаем кой ще пътува, дори преди този човек да стигне до границата. Безопасността на сигурността изисква също да се даде предимство на обмена на информация и оперативни данни. За това укрепваме Европол. Нашите агенции подпомагат националните правоохранителни органи чрез достъп до бази данни и чрез допълнителните мерки и помощ, от които националните органи имат нужда. И тук е, трябва да бъдем на висотата на амбициите си. Европа, която защитава, трябва да се отбранява и извън нашите граници. Всъщност светът се увеличава непрекъснато. И Европа е, изправена пред нови предизвикателства и демографски, и економически всеки ден. Ако искаме да расте влиянието ни в света, очевидно е, че само заедно можем да бъдем непреодолими. Но ако Европа е горда със своите постижения, трябва да кажем, че е, с осложнената и все по-опасна обстановка около нас, това, което сме направили, не е достатъчно. Погледнете какво стана с войната в Сирия. Последиците непосредствено се чувстват в Европа. Но къде е Съюзът? Къде са неговите държави членки? в преговорите. Федерика, Мога... Мога... Федерика Могерини, нашия върховен представител в областта на външните отношения, и заместник-председател на комисията, не само по мое мнение върши забележителна работа, но тя трябва да стане един истински външен министр на Европа. Около, пак говоря за Федерика, около която ще се обединяват националните дипломатически сили, за да можем да имаме тежест в международните преговори. Затова днес отправям призив за разработването на Европейска стратегия за Сирия. Федерика трябва да има място около масата край която се водят преговорите за бъдещето на Сирия. Европа трябва все повече да се отваря. Това е важно и в контекста на нашата отбранителна политика. Европа не може единствено от военния капацитет на държавите членки. Всички заедно трябва да отбраняваме интересите си. През последните 10 години сме участвали в повече от 30 военни и граждански операции на Европейския съюз, но без постоянна структура не можем да действаме ефикасно. Необходимо е да създадем единен генерален штаб в Европейския съюз. Също така трябва да изградим общи военни ресурси. Разбира се, е, допълнително към това, което предлага НАТО е, това не би трябвало да се отразява върху трансатлантическата солидарност и сътрудничество. От чисто економическа гледна точка, обединяването на нашите военни ресурси има ясна обосновка според условията на сътрудничество, Липсата на сътрудничество във военната сфера може да струва на Европа най-малко 20 милиарда евро годишно. Не е ли редно да направим нещо при това положение? За да гарантираме солидността на европейската отбрана, Европейската отбранителна промишленост трябва да докаже своята иновативност. За това до края на годината ще предложим да бъде създаден един европейски отбранителен фонд, чрез който активно да бъдат стимулирани научните изследвания и иновациите. Лисабонският договор позволява на тези държави членки, които го желаят, да обединят отбранителния си капацитет посредством постоянен структуриран капацитет – мисля, че е дошъл моментът да се използва тази възможност. Господин председателю, последното, на което ще се спра, е въпросът за нашата колективна отговорност. Призовавам всички институции на Европейския съюз и всяка държава членка да поемат повече отговорност трябва да престанем да играем старата игра, според която успехът е за държавите, а неуспехите са за Европа. Европа трябва да бъде по-добре разяснявана. Искаме всички комисари през идните седмици да посетят националните парламенти, за да обсъдят с тях състоянието на нашия съюз. От началото на нашия мандат нашите комисари повече от 350 е, е, пъти са били в националните парламенти и Европа все още не е достатъчно обяснена. Тя трябва да бъде по-добре разбрана, следователно повече разяснявана. Не може никога държави членки да отиват срещу държави членки, когато полагаме такива общи усилия. Това е една политическа мисия – За да се противопоставим на измислиците, комисията трябва да слуша гражданите, да слуша Европейския парламент, да се вслушва и в държавите членки. Ние се вслушваме в нашите съграждани и бихме желали да се вслушваме в тях още по-интензивно – да не изглеждаме като затворници е, в двореца Берлемон, да не претендираме, че управляваме. Напротив, хората, е, които смятат, е, че сме затворени и че не общуваме, грешат дълбоко. През целия си политически живот съм общувал с съгражданите си. Смятам, че това е дълг на всеки политик. Както обявих, Комисията е оттеглила предложението си за намаляване с 80% в сравнение с предходния период на внасените законопроекти и да направи задълбочен аналитичен преглед на действащото законодателство. Защото Европа трябва да настоява на своята добавена стойност, на ползата, която принася. И това означава да се придържаме и към ценностите на субсидиарността и солидарността. Политиката би трябвало да служи и за коригиране на технократските грешки, когато се стигне до такива. Парламентът, комисията заедно с съвета решиха заедно да махнат таксите за роуминг. Това е е много важно е, обещание. Затова аз ще оттегля проекта, който нашите служби бяха изготвили във връзка с тези такси. Явно е, че проектът е имал добри намерения и от техническа гледна точка е бил правилен но той не съответстваше на обещанията, които сме дали. Затова още следващата седмица ще видите много по-добър нов проект. Когато се пътува в Европа с мобилен телефон, човек трябва да се чувства у дома си навсякъде. Enfin. И най-сетне, нека поемем отговорността – това означава да отговаряме за действията си пред избирателите. Затова ще предложа да променим правилото, по-моему абсурдно, според което комисарите, които участват като кандидати в изборите за Европейски парламент, трябва да се откажат от постовете си като комисари. Министър-председателите и президентите не са длъжни да правят това. Тези, които кандидатства за тези длъжности, не са длъжни да го правят. Мисля, че е редно всички да могат да се срещнат с избирателите си, когато се упражнява всеобщо избирателно право. Господин председателю, аз съм на толкова години наколкото е европейският проект. Той ще отпразнува 60-та си годишнина през март до година. Аз съм малко над 60 години. Аз съм изживял този проект. Посетил съм целия, му, целия си живот на него. И то по убеждение и без колебание. Моят баща вярваше в Европа. В правата на работниците, в социалните права – той беше разбрал до каква степен мирът в Европа е нещо ценно, нещо крехко. Той, който бе участвал против волята си във войната, той бе участвал във войната против волята си и против волята си и против волята на страната си. Какво ще оставим обаче ние на децата си? Какво ще им оставим в наследство? един съюз, който се тресе от разногласие, който разчита на миналото си и няма никакво виждане за бъдещето? Госпожи и господа, нашите деца заслужават повече. Те заслужават Европа, която да запази начина им на живот. Европа, която ги отбранява и ги защитава. Европа, в която ние, институциите, гражданите, правителствата, поемаме отговорност за изграждането на континента и за съвместното му изграждане. Да, зная, че има дебати за бъдещето на Европа. Между оптимистите, които понякога са прекалени оптимисти и песимистите, които а, до голяма степен отричат и а, неоснователно. Между песимизма, който вижда само дефекти и оптимизма, който вижда всичко в розово, стои волята, която не оплаква съдбата си и мисли за духа и за съдбата на онези, които идват след нас. Призовавам тази воля, волята и духа на онези, които бяха наши предшественици. Нека имаме тази воля, за да преодолеем разделенията и разногласията. Разделението не е бъдещето на нашия съюз. Ще бъдем съдени според силата на волята си и според силата на своите убеждания, защото едното не може да съществува без другото. Историята няма да си спомни за нас, но ще си спомня за нашите грешки. Нека не бъдем виновни за грешки, които да сложат край на европейската мечта. Благодаря ви. Много хубаво. Благодаря ви, господин председател на комисията. Думата от името на Европейската народна партия има председателят господин Вебер. Когато говорихме за Брексит, аз говорих за младото поколение в Великобритания. Тези хора искат да принадлежат на Европа. Днес искам да говоря за младото поколение много добро лято е, за младите хора. 250 хиляди души, млади хора, демонстрираха своята е, любов към Европа. Е, те не чувстваха недоверие, не. Пътуваха с а, различни влакове и демонстрираха своята превързаност към Европа. А, журналистите интервюираха една британка, млада британка, която се казва Джейн. Тя каза, да, гласувахме за да останем. Ужасно е, че няма да сме в Европейския съюз. Друг млад италянец, Матео, беше запитан коя европейска нация не можеш да понасеш. Коя страна не трябва да е от Европейския съюз? Отговора беше нито една. Какъв глупав въпрос. Уважаеми приятели, така се чувства младото поколение в Европа. Те искат да формират нашето общо бъдеще. Това е посланието и на Жан-Клод Юнкер в неговата реч днес към нас и към Европа. Благодаря на Жан-Клод Юнкер за тази реч, за това отношение към Европа и към нас. Кое ще е най-важното през следващите 12 месеца? Хората в Европа не желаят Европа да е разединена, желаят Европа да се погрижи за проблемите им, да се съсредоточи върху това, което може и да не се меси всяка. За нас защитата на европейския начин на живот е свързана с сигурност. Да за това подкрепяме а, ефективния обмен на данни, подкрепяме и общата система за влизане и излизане в Европейския съюз държим на идентичността на Европа чието корени са в просвещението и християнството. Желаем Европа да остане такава каквато е. Европейският начин на живот означава за нас и солидарност. Да помагаме на другите, да помагаме на бежанците и на Гърция. Европейският начин на живот значи силна економика. Подкрепяме плана на Юнкер за инвестиции, подкрепяме инвестициите в... за иновации и изследвания. Европейският начин на живот означава социална пазарна економика. Моята е, фракция благодари изрично на господин Юнкер и на съответния комисар, че и интернет концерните участват е, справедливо в разпределението на данъчния товар. Европейският начин на живот означава растеж. Само ако имаме е, е, добър износ можем да създадем работни места за младото поколение в Южна Европа. За това подкрепяме и СЕПА. Европейският начин на живот означава устойчивост. Дълговете и лихвите върху тях ще се плащат от нашите деца, а това не е честно. Ето защо трябва да престанем да задлъжняваме още повече. Европейският начин на живот означава честност. Турция е важен партньор. Ние държим на приятелството си с Турция, но според нас пълноправното и членство в Европейския съюз все още не е възможно. Европейският начин на живот означава а, творчество. За това благодаря и за предложението, защото всеки, който може да твори, трябва да бъде защитен. За това благодаря за предложението за защитата на авторските права, включително и в дигиталния свят наред с това обяснение за начина на е, живот в Европа, позволете ми едно, едно предложение – защо на всеки навършващ 18 години европеец не му подарим от Европа един билет за обиколка на Европа, за да я опознаем. Това е, дами и господа, което имаме да вършим през следващата година. Тази седмица предстои е, срещата на върха в Братислава. И във връзка с нея искам да апелирам, да отправя един апел – моля ви, престанете да се карате. Стига ефтин популизъм. Поемете най-сетне отговорността си за Европа. Уважаеми колеги, просто ще ви дам един пример. През а, този мандат съветът на министрите е провел 148 законодателни гласувания. Франция веднъж се е въздържала и винаги е гласувала за. Чехия и Полша, Полша, това правителство, е гласувало един единствен път срещу решение на съвета. В останалите случаи е била съгласна. А Италия никога не се е въздържала, никога не е била против, винаги е била за. За това се обръщам към Европейския съвет. Поемете си отговорността а, обяснете най-после на гражданите какво се прави в Брюксел. Спрете с този ефтин популизъм у дома си. Политикът трябва да гори, да е убеден в това, което прави, дори ако среща съпротива. А от кого можем да се научим на това горене, на този ентусиазъм? От младите хора. Това е младото поколение. Млад... Те знаят как, колко е ценна обща Европа и те държат да се борим за тази Европа ежедневно. Нека го правим заедно. Благодаря. Благодаря. От името на социал-демократите, господин Питела. Е Благодаря, господин председател. Председателя Юнкер направи една великолепна реч, изпълнена с отговорност. Той ясно каза какво трябва да се направи след Брексит, даде ход на плана за инвестиции, говори ясно и открито за гъвкавост. Той обаче никога не произнесе думите крайни економии. И аз много му благодаря за това. Говори за това, че трябва да се борим с неплащането на данъци. Говори за идните 12 месеца, които ще бъдат много важни за нашите граждани. Ние ще го подкрепяме. Нашата подкрепа обаче зависи от това доколко ще се изпълнят обещанията и доколко ще се демонстрира конструктивизъм, както вие сам заявихте, господин председател. Накрая нашата помощ ще зависи от възможността да действаме. След Брексит се появиха толкова много изявления, много хора, които казваха това е края на Европа, Европа е на ръба на пропаста, край. Само, че нищо не се случи. Лидерите като че ли действат като сумнамбули. Тереза Мей като че ли беше много натъжена от този резултат от референдума. Три месеца по-късно, след референдума в Великобритания, Тереза Мей държи Съюза в шах. Това е нелепо. Комисията трябва да има стабилна економическа политика. Това ни харесва на нас, на социалистите. Много често обаче економическата политика на, на комисията а, е, предизвиква обриви у някои хора. Има хора като Шойбле, например, които постоянно повтарят едно и също, е, една и съща мантра. Крайни економии – Живеем в изключителни времена, това е така, но трябва да работим заедно и искаме да работим заедно с всички проевропейски сили в Европейския парламент. Искаме да работим по сериозни европейски предложения, по нашите идеали. Искам да се спрем, да, да се изправим по-скоро срещу национализма, срещу криворазбрания патриотизъм. От друга страна, господин Юнкер, устойчив растеж, работни места, мобилизиране на демокрацията, това са все изконни наши ценности. Устойчив растеж, да, план за инвестиции, да, трябва да поставим ударението върху устойчивостта, върху по-рискованите инвестиции, банковия съюз, фискалния капацитет, фонда за глобализацията, гъвкавостта Говорихме по всички тези въпроси, когато обсъждахме пакта за стабилност по фискалния пакт, освен това. Кохизионната политика, политиката на сближаване, това е кръгълен камък на европейската политика, на европейската интеграция. Не можем да се откажем от нея. Тук няма съмнение. Имаме нужда от финансова рамка, която да ни помогне да откликнем на предизвикателствата. Европа не трябва да бъде съдия, строг съдия. Вижте какво стана в Испания и в Португалия. Говори се за санкции. Европа трябва да се обедини, да е единна. Европа трябва да е приятел на своите граждани. Тя трябва да защити благоденствието а, на, на, на всички. Спомнете си Жак Делор. Той посвети своя живот а, на борбата а, срещу данъчните измами. Вие говорите за това, че данъците трябва да се плащат там, където се генерира печалбата. Как може хората в Страсбург да плащат повече данъци от многонационалните компании? Мисля, че трябва да има черен списък, трябва да има етичен кодекс. Нека да не забравяме и социалния дневен ден. Благодаря ви за предложението за командироването на работниците, младежката гаранция, гаранцията за децата. Говорите за борбата с дъмпинга. Уважаеми популисти, Чуйте какво казва председателя Юнкер е, за социалния дъмпинг, защото Европейския съюз има социален дъмпинг и ние трябва да се изправим заедно срещу тази социална несправедливост. На следващо място директивата за е, неблагоприятните условия на труд, европейската застраховка е, в случай на, на безработица. Много важни неща. И накрая, по външната политика, Федерика Могерини заслужава да бъде външен министр на Европейския съюз. Трябва да имаме обща политика, трябва да имаме пакт за миграцията с Африка, революционен избор, господин председател Юнкер. По отношение на хуманитарните коридори, Шенген, България, Румъния, Харватия, сътрудничеството. Е, господин председател, комисията има възможност да е, ни въведе в една нова епоха. Има обаче един скрит страх и той се е, скрит риск и този риск се нарича страх. Свят основан на страх е по-лош от света, в който живеем в момента. Нека да не позволяваме на нашите деца, на бъдещите поколения да живеят в страх. За да се справим с този страх, трябва да действаме с решителност и с голямо европейско сърце. От името на ЕКАРЕ господин Камал, председател. Благодаря, Джани. През юни тази година британският народ гласува за излизане от Европейския съюз но гласовете на несъгласие с Съюза се чуха далеч зад Ламанша. В много от държавите членки има предупредителни знаци. Ако продължавате да ги пренебрегнете, да ги пренебрегвате, не се, бъдете очудени, ако и други излязат от Съюза. Тук са събрани депутати от всички държави членки, които искат да а, представляват своите съграждани. Обаче а, страхувам се, че има хора, които е, не натискат спирачката въпреки предупрежденията. Години и години наред е, чуваме все същите заклинания. Повече военна интеграция, повече пари от държавите членки, повече дългове за децата утре, за да бъдат социалистите днес доволни. Повече, повече и още повече. Но колкото повече се гради Европа, толкова по-откъснати се чувстват нашите граждани. Колкото повече насаждате над националност, толкова повече се национализират нашите държави членки. Колкото повече настоявате, толкова по-вероятно става министър-председателят във Франция да се казва Лепена, в Холандия Вилдърс. Мисля, че е, просто този дебат не трябва да бъде за ляво или дясно, или за евроскептици, или и интеграционисти. Този дебат трябва да бъде за осигуряване на безопасност на работни места и възможности за нашите избиратели. Групата ЕКРЕ смятам, че може да има повече сътрудничество без повече наднационалност. Европейският съюз може да прави по-малко, но по-добре. И нека с следващия договор бъде упростено и намалено това, което прави Съюзът. Това не трябва да бъде блок, а мрежа, защото разнообразието е една от най-големите сили на Европейския съюз. И не трябва тази сила да бъде намалявана поради мантрата на хармонизацията. Европа хармонизира охраната, хармонизира данъците. Разнообразието изисква включително да третирате всички държави членки като равни. Днес някои а, от тях са по-равни от другите. Защо Франция нарушава правилата за бюджетния дефицит, но няма санкции? Защото е Франция. Меркел нарушава правилата за иммиграцията. Страните в Централна и Източна Европа специално понасят критики и санкции, но не тези в Западна Европа. Всички трябва да участват добросъвестно в този проект. Нуждаем се от демокрация, открита демокрация за придаване на повече сила на този парламент и на всички институции. Необходима ни е голяма коалиция, не такава, в която само петима души от четири страни в две малки групи вземат решенията. 751 са евродепутатите от 8 политически групи. Време е да започнете да зачитате всички тях. Моята група и хората в 18 страни, които са ме избрали, искаме да се отговори на предупредителните знаци, те да бъдат взети предвид. Ние се нуждаем от реформа в Европейския съюз, такава при която съюзът няма всички отговори. Реформа, при която се отключва инициативата, заради която Европа е велика. И реформа, която дава възможности на нашите граждани в глобализирания свят. Фракцион... От името на либералите, председателят Верховстат. So... Благодаря, господин председател. Ако правилно съм разбрал последното изказване, то казва, че източника на национализъм и на популизъм се крие тук в тази зала. Ние сме източника на този национализъм и популизъм. Ако защитаваш Европа, ако защитаваш Европа, ако защитаваш визията за Европа, ако защитаваш европейската цивилизация, значи те обвиняват, че си източник на национализъм и протекционизъм. Това е нелепо, уважаеми приятели. Нелепо е, от една страна имаме голям проблем. В едно нещо господин Камал е прав. Възхода на националистите и популистите се случва, защото голяма част от населението не вижда Европа да дава решение. Вярно е онова, което каза господин Вебер. Младите хора са за Европа. От друга страна има много големи части от населението, които не виждат решението в Европа. И това е истинската криза в Европа разнобоя между поколенията. Младите хора, които вярват в европейското бъдеще и други хора, които имат големи проблеми с Европа. Защо тези хора имат проблем с Европа? Нека да си отговорим честно. Не младите е, поколения, а другите е, хора в Европа. Хората смятат, че вече е, няма контрол е, няма контрол у политиците, които са избрани нито на национално, нито на европейско ниво. Съответно, виждаме тероризъм, международна престъпност, миграционни потоци и така нататък. Хората се чувстват незащитени. От друга страна, сили като конкуренцията, свободната търговия, отворените пазари, е, всичко това е, се разглежда като източник на неравенство и несправедливост. Аз пък смятам, че свободната търговия, конкуренцията са източник на нови възможности, на прогрес за бъдещето. И това е проблема по-настоящен за Европа, в Европа. В такава среда, когато има разнобой между поколенията, когато има хора, които са изгубили контрола върху своя живот и не вярват, че политиците не могат да им помогнат, в техните страхове. В такава среда се появяват националисти, популисти не само в Европа. Да си го кажем правечката. Господин Тръмп в САЩ, тук имаме собствени националисти и популисти, Меланшон, госпожа Лепен, аз не виждам разлика понякога. Всички тези хора проповядват само едно и също нещо. Една заблуда, едно погрешно чувство на сигурност. Те вярват, че с огради, е, с е, врати, стени можем да решим проблема. С стени се решават според тях всички проблеми. Ще решим миграционния проблем, проблема с измененията на климата. Всеки един проблем според тях се решава с стени и огради. Е как да оставим измененията в климата извън своите граници? С а, е, огради ли? Как да запазим терористите извън своите граници? Как да се справим с неплащането на данъци, с използването на офшорки? Това се прави само с наднационални политики и наднационални инструменти. Вярно е, аз вярвам, че в такава среда недоволството на гражданите е породено от това разцепление. От една страна имаме глобализацията в целия свят, от друга страна имаме демократични политики, които се развиват само на национално и на местно ниво. И всъщност този разнобой, това неравновесие доведе до финансовата криза през 2008 година, защото пазарите бяха глобални, а нашите политики не бяха с глобална насоченост. И ето защо се появиха и нов тип лидери, като Ердоган, например. Ето защо мисля, че ние трябва да откликнем на страховете на гражданите за да може те да поемат контрол отново върху своя живот, имаме нужда от европейски решения, от европейски капацитет и то максимално бързо. Това не означава да се откажем от националните демокрации. Това означава да ги допълним. Това означава в същото време и ако трябва да използвам само една дума, Европа не е източника, тя е противовеса на проблемите на глобализацията. Европа е лекарството срещу рака на национализма, който разпростира своите пипала в Европа. Въпрос е естествено дали правим правилния анализ. Трябва да има конкретни предложения. За мен има три важни предложения. На първо място Европейския отбранителен съюз. Най-накрая господин Юнкер. Първо 54-та година произнесе се Френското народно събрание. Нека да не говорим по този въпрос. Добре е, че се обсъждат грешките от 54 година. Направихме нов опит през 2003 година, спомняте си. Пак се провалихме. Много се радвам, че предложението най-накрая пак е на масата, внесено от унгарското и от полското правителство. Нека да бъдем честни. Не може американците да поемат отговорност в нашите съседни страни. Ние трябва да го направим. На следващо място, на второ място, между другото, ако Тръмп бъде избран, аз а, е, няма да имам никакви иллюзии за желанието на американците да се случи това нещо. А, е, на следващо място, економиката. Е, Джани, нека да бъдем откровени. Не можем да продължим по същия начин. Пакта за стабилност, за растеж, ти казваш, трябва да го приложим. Джани става и казва, не, не трябва да го приложим. Ами, каква е действителността днес? Франция има пак за стабилност, само че не се прилага. Германия казва, ами има пак за стабилност и дори да не се прилага, той си съществува. Така стоят нещата по-настоящем. Затова ви приканвам, господин Юнкер. Прокарайте този доклад на петимата председатели. Наложете го Създайте финансово министерство, създайте обща хазна, създайте фискална конвергенция. Няма как иначе. Ще загубим доверието на външния свят у нас. И накрая, на последно място, общата политика за миграция и за убежище. Максимално бързо. Имаме ли възможност да направим това? Имаме ли смелостта да го направим? Аз мисля, че средата, която благоприятства нещо подобно на лице, вижте Брексит. Брексит не е пасив. За мен той по-скоро е възможност. Защо гледам на Брексит като на възможност? Ами защото британското правителство иска да направи Брексит, да превърне Брексит в успех. Добре, това си е тяхно задължение, но ние имаме свое собствено задължение. Нашето задължение, нашата отговорност също е да направим от Брексит успешна история за Европа, за европейските граждани. Това е една възможност да премахнем тази, тази ужасяваща сложност на нашите институции. И ще приключа скоро, господин председател. Брексит не е наказание, не е въпрос на отмъщение. Никога не съм правил политика по този начин. Според мен това е едно въплащаване на отношенията между Британия и Европа и това как искаме да изглежда Европа, нашия общ Европейски съюз в бъдеще. Затова моето послание в заключение е следното. Нека да спрем с колективната депресия от двете страни на Ламанша. Нека да спрем политиката на разделение. Нека да използваме възможността не да убием Европа, както някои от вас искат, а да създадем отново Европа. Благодаря. Заповядайте, седнете, видях. Äh, това, господин Верховстад, депутатът Батън е от е, групата, която постоянно се оплаква от това, че пресрочвате времето си, но иска да ви зададе въпрос. Съгласен ли сте? Заповядайте, господин Батън. Благодаря, господин председател. Господин Ферховстат, първо, поздравление за това, че сте избран за водещ преговорите по отношение на Брексит от името на Европейския парламент. Винаги обичам да ви слушам, защото винаги сте логичен, винаги сте последователен, имате е, своята вяра и казвате какво трябва да направи е, Европа. Вие казвахте, че е, онова, което ние казваме за референдума няма да се случи, само че то се случи. Не сте ли съгласен, че Великобритания трябва да напусне Европейския съюз максимално бързо е, и че член 50 представлява една твърде протяжна процедура? Не трябва ли да действаме много бързо, за да може ние да направим онова, което искаме, вие да направите онова, което искате? Ако аз мога да ви помогна с удоволствие, ще го направя. Написал съм книга по въпроса, мога да ви дам едно копие след заседанието. Съгласен ли сте с мен, господин Ферховстат? Искам да благодаря на уважаемия депутат за положителната оценка спрямо моята номинация. За първи път чувам нещо от тази страна на залата. Отговора на вашия въпрос е да. Господин Зулик, по процедура. Благодаря. Господин Шулц, искам да ви попитам какво ще правим с отреденото време. Много често удрате звънеца след 5 минути или след 5 секунди. Бих, иска, бих е, ви бил благодарен да мерите с един аршин. Herr Sulik, господин Зулик. Не знам колко често идвате в пленарна зала, когато председателствам. Мен много ме критикуват, че позволявам пресрочване на времето, просто защото съм убеден, че при такава дискусия на изказвания на големи на ръководители на големи фракции, като господин Питела, като господин Вебер и господин Верховстат, се нуждаят от няколко минутки повече, за да си кажат всичко по отношение на всички е, председатели на политически групи съм, е, така да се каже, благороден по отношение на времето. Сега Думата има госпожа Цимер от а, е, името на Обединената левица. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че ще си затворите очите, ако си просроча времето. Председателят да не правим недоразумения. Трябва да вземем решение да запазим листа туквото и да е, продължаваме да управляваме грешките на Европейския съюз или да имаме коража да създадем нов демократичен и социален Европейски съюз. Според нас Европейският дом трябва да бъде ремонтиран основно, а не да се правят кърпежи тук и там. Европейският дом трябва да стане отново обитаем. Обитаем за гражданите – те трябва да могат да си плащат найемите, да имат сигурна заетост, да имат сигурна околна среда, да имат перспективи за бъдещето, особено младите, и да имат сигурност, че няма да продължава обедняването на възрастните хора и безработицата. Не ви вярваме. Не ви вярваме, когато тук в парламента или другаде давате големи обещания, защото до сега никой от вас не е казал ясно, че концепцията на Европейския съюз, а именно да залага преди всичко на глобалната конкурентоспособност, нещо, което винаги е в ущърп на гражданите, които понасят целия, цялото бреме на дълговете в, и, и в рамките на националните си бюджети че е, никой от вас не е казал, че искате да промените тази перспектива. Ако не го направим, ще продължаваме да се въртим в затворен кръг, защото не можем да говорим за повече социална сигурност, за повече заетост, ако от друга страна е, продължаваме да говорим за гъвкавост и незащитени е, трудови, трудови отношения. Как да ви имат доверие младите. И на последно място защо нараства национализма, защо държавите членки някакси имат все по-националистични схващания. Отговорът е много прост ние се опитваме да пропагандираме именно това застъпничество за, наци... за националните държави. Нека да оставим това на десните популисти, които предпочитат да заместят Европейския съюз с някаква мозайка. Това е една от най-големите опасности, които ни грозят и не чух отговор как ще се справим с нея. Моят отговор е еднозначен. Съюзът трябва да се а, преорганизира, да бъде по-демократичен не е нищо това, което вие обявихте в сравнение с това, което ни е а, нужно. Господин председател на комисията, нито едно от предложенията ви не е свързано с граждански инициативи, няма демократичен фундамент. Не казахте нито дума за това как ще осъществите плановете си заедно с гражданите. Въпросите, които а, ви задаваме днес, трябва да се е, зададе на вашата институция всъщност. Вашият предшественик господин Барозо допринесе за това отговорът на въпроса за това кой управлява Европейския съюз за много граждани е лобистите, а не демократично избраните депутати. От това страда и вашата комисия. Не е достатъчно да квалифицираме господин Барозо като е, лобист. Аз искам да кажа друго. Направете така, че гражданите да участват в това, което се прави в Европейския съюз, а не постоянно да им се налагат вече взети решения. Много днес чух поне пет или шест пъти думата апел или призив. И вие призовавахте Ама кого призовавате? Вие като комисия трябва да направите нещо, ние като е, парламент и съветът трябва да направи нещо сега след като... Е, за какво си въобразяваме, че след като вече няма Великобритания да ни пречи, можем да си правим каквото си искаме? Говорите, че обсъждате застраховка срещу безработица. Говорите... Е, председателят прекъсва ораторката. Говорите а не говорите за нищо конкретно. Това очакваме от вас. Само още една бележка. Председателят прекъсва ораторката. Господин Върховстат, моля ви, престанете да вкарвате левите в един кюб с онези, които са за войни и огради. От името на Зелените, госпожа Хармс. Уважаеми господин председател, уважаеми граждани на Европейския съюз. За моята политическа група Европейският съюз със своите завоевания и със своите слабости, които опознаваме все по-добре, е отговорът на национализма. И тъй като ние за 60 години в Европейския съюз се научихме, че можем заедно да защитаваме по-добре интересите и ценностите си, ето за това този Европейски съюз за нас е отговорът на, признавам, доста несигурните времена на глобализация. Не знам защо е този купнеж на госпожа Мокерини и други за повече правомощия в Брюксел. Всяко нещо с времето си. Аз съм убедена, че на първо място трябва да обсъждаме не институционалните промени, а да започнем да си връщаме доверието към европейските институции чрез конкретни дела. Трябва да си върнем доверието не само в Европейския съюз, а и в европейското открито, плуралистично, либерално общество, защото много от нещата, които се случиха през последните години, попречиха на това. Ние, зелените, искаме да видим истински дела, които да дадат ново доверие на гражданите в общия европейски път. През изминалата година бяхме свидетели как малка част от а, населението на Земята беше принудено да избяга от родните си места и дойде у нас в Европа. Ето видяхме, че какво означава глобалния проблем на а, емигрантската и бежанската криза, макар че бих казал, че дозата за сега е малка и хомеопатична в глобален а, план. Така че аз и моята политическа група продължаваме да сме убедени, че е, държавите членки трябва много по-добре да изпълняват международните си ангажименти във връзка с приемането на бежанци. Един поглед към Африка или към Сирия а, а, ме кара да се моля временното примирие да продължи, защото погледът на там ме кара и да съм убедена, че ние европейците трябва да правим много, много повече. Да престанем да се правим, че че, да, да се, че правим нещо, докато няма по-добра концепция за политиката по отношение на Африка, докато не се поправи законодателството в областта на обежището, в, в близко време проблемът ще ни удари с още по-голяма сила. Уважаеми дами и господа, много се говори днес за солидарността в Европейския съюз. Смятам, че именно солидарната реакция на нещастието на другите е а, изключително необходима. И ще е трудно да, го, да, да имаме такава редакция, е, реакция, ако Европейският съюз не е вътрешно солидарно. Даваме на гражданите чувството, че спасяваме банки, но болници и училища в Европейския съюз се превръщат в руини. Терорът също прави гражданите несигурни. Изобщо източниците на несигурност са толкова много, че трябва, е, и трябва да се занимаваме с тях. Това го казвам по адрес на срещата на върха в Братислава. Сами поединично не можем да се справим с всички тези проблеми. Няма да се справим без участието на правителствата на държавите членки. Господин Юнкер, инвестиционният ви план е чудесен, но а, е много ограничен. Интересувате се от младежка безработица и, след, и, и да предлагате е, е, билет за, обиколен билет за влак за Европа. Извинявайте, господин Вебер, това е несериозно трябва да разгледаме пакта за, преразгледаме пакта за стабилност във връзка с младежката безработица и заетостта. Един от големите бъдещи проекти е така наречения климатичен съюз. Не само да ратифицираме Парижкото споразумение, трябва да действаме конкретно по посока на ефективност, на използване на възобновяеми източници. Това ще бъде от полза на всички, но трябва да мислим последователно. Ние зелените винаги сме проявявали готовност да оценяваме големите завоевания на Европейския съюз в областта на потребителите потребителското право, защитата на данните и прочие и прочие. Но това, което очакваме и господин Юнкер, вие и вашата комисия трябва да се заемете с този въпрос. Председателят прекъсва ораторката. Господин Юнкер, трябва да защитавате тези завоевания в преговори като тези с Канада и ТИТИП, защото иначе ще загубите доверието на гражданите. Благодаря за вниманието. От името на Европа на свободата и демокрацията, господин Фараш. Благодаря. Тази ежегодна традиция за ежегодна реч за състоянието на Съюза бе започната от вашия предшественик господин Барозо и може би всички ще ме е, подкрепят да поздравим господин Барозо за новата му високоплатена длъжност в Голден Сакс. Господин Юнкер, големите момчета ще се погрижат и за вас. Сигурен съм. Е, много се радвам и това е всичко, което мога да кажа, че ще напуснем. И има полуки от Брексит. Всъщност, е, какво ни накара да напуснем обичайната рецепта? Повече Европа в случая повече военна Европа. Европейска армия, европейска отбрана. Вече някои тук казват, вече няма да има американци, ние ще се изправим сами срещу противника с военните си структури. Не знам какво ще кажете за проектите за мир. Е, мисля, че това, което предлагате, може да стане опасно. Е, опозиционните партии се разрастват в Европа. В Централно и източните европейските е, страни се казва не на квотите за мигранти на госпожа Меркел и можем да очакваме нови референдуми. Но от гледна точка на Брексит, вие може ли сте прав? да бъдете до някъде критичен към британското правителство, което съгласен съм трябва да предприеме необходимите стъпки. Обаче, ние вече сме назначили адвокатите ви за развода. Тук от Европейския парламент е излъчен Гифер Хофстад. Той ще води преговорите за Брексит. Ако си помислите за тази сграда, все едно е храм, господин Ферховстад е негов върховен жрец. Фанатик. Всъщност, има само един реален националист в тази зала. Това сте вие, защото вие искате флагове, химни, армии. Вие сте евронационалист. И трябва да ви кажа, че съм много разочарован от а, е, това обявяване на война на смисления преговорен процес. Ако останете привързан към а, е, догмата а, е, за реципрочен тарифен а, достъп а, срещу свободното движение на хора, а, явно няма да стигнем до договореност. Няма да има договореност и търговия при условията на СТО това няма да излезе за Великобритания. Ще е много по-добре и много по-ефтино от това, което правим сега. Обаче за стотици хиляди автомобилостроители и винари в Германия и във Франция новината ще е лоша, защото ние сме най-големият им пазар, най-печелившият за тях пазар в света. Аз бих казал, това от което се нуждаем истински е разумен подход – този парламент. Да признаете, че сте направили грешки, да намерите някой за водене на преговорите, който всъщност да обича Великобритания. Благодаря. Das Wort hat jetzt äh, für die ENF-Fraktion Frau Lippmann. И сега госпожа Лепен. Господин Юнкер. Рядко може да се чуе по-стегната реч, с никаква визия, без никакъв дъх. Явно, че това е погребално слово за Европейския съюз. Но трябва да се признае, че много успешно сте намерили думата като спасяване на предприятията заради грешката с еврото. И наистина ли нищо не сте чули, нищо не сте видели от огромния стремеж на хората отново да си върнат свободата и независимостта? Господин Вебер каза нещо, впрочем. Той чете за това, което говорят хората а, в вестниците. Спете! Спрете да четете вестниците. Вижте как гласуват хората. Ще ви се наруши спокойствието, защото движението, което аз имам честа да председателствам във Франция, е първа по популярност партия сред младите. В Британия британците разбраха, че е по-добре за тях да излязат от Европейския съюз. Катастроф... Катастрофалните предвиждания бяха само лъжи. Министрите си спомнят добре, че а, вие искахте шока от недоверието да се превърне в шок на доверие. Това не стана. Всъщност, а, вашето решение винаги, каквито и да са обстоятелствата и проблемите, е повече Европа. Имиграция, економика, земеделие, смятате, че е, Европа ни защитава. Аз е, смятам, че Европа ни защитава в едни огромни кавички. Никой не вярва в това повече. Като е, Отказвате да се въведат националните граници вие се превръщате в благодатна почва за трафиканти, за всевъзможни престъпници. Докъде е, ще е, расте е, този комунитаризъм? Това означава растеж на тероризма, на престъпността. От какво ни защитава Европа? Защитава ни от сигурността. В южната част на Европа наложихме гибелна политика, за да спасим еврото, а не народите, което означава взрив на безработицата за тях, закриване на предприятия. Това благоденствие ли е? Вие налагате повече Европа против волята на хората с, с риска да увеличите напрежението. Вие не обичате е, референдумите, господин Юнкер. Това е обезпокоително. От какво ни защитава Европа? От свободата? От демокрацията? Време е да се сменят ездачите. Европа трябва да знае, че само националната общност може да позволи на народите да се освободят и да сътрудничат помежду си така, както желаят. По-добре, отколкото чрез Брюксел. Най-сетне станете демократ. Оставете европейските народи сами да определят съдбата си. Фрау Abgeordnete Le Госпожо Лепен, има въпрос на депутат към вас. Einverstanden? Съгласна ли сте? Госпожо Лепен, ще призовете ли за Фрексит в близко бъдеще? И ще бъде ли това част от вашата кандидатура за президентските избори? Аз зачитам демокрацията Смятам, че най-доброто и проявление е референдум. Да, бих организирала референдум, за да се изразят французите, да се изкажат по отношение на излизането от Европейския съюз. Думата има госпожа Доц от името на необвързаните. Е, благодаря, господин председател. След демократичното решение на народа на Великобритания на 23 юни, Европейския съюз и Великобритания трябва да създадат нови решения, които да са взаимоизгодни. Отношения, които да се основават на сътрудничество, търговия, сигурност и просперитет. Това е от полза и е логично не само за Великобритания, но и за Европейския съюз. Ние сме петата най-голяма економика в света. Ние сме най-големия пазар за немските автомобили и най-големия вносител на френска земеделска продукция. В действителност Европа има нужда от нас. Ето защо ние трябва да работим заедно по нов начин от полза за всички. Великобритания е велика. Тя ще процъфтява. Но Европа е нейн съюзник. Нека преговорите да не водят до безсмислени битки. За Северна Ирландия напускането на Европейския съюз ще представлява възможностно и предизвикателства. Европа подкрепи мирния процес и ние ви благодарим. Нашата сухопътна граница ще стане външна граница на Европейския съюз. Това не означава, че трябва да загърбваме постигнатия напредък. В идните години Северна Ирландия ще продължи да гледа и към света, и към Европа. Ние трябва да бъдем пример за всички, защото при нас мира и демокрацията в крайна сметка триумфираха над въоръжения конфликт. Госпожо Доц, депутатът Тенок иска да ви зададе въпрос. Съгласна ли сте? Госпожо Доц, Северна Ирландия разумно гласува да остане, но за съжаление останалата част от страната не направи това. Споменахте, че ще има твърда граница между Република Ирландия и Северна Ирландия. Смятате, че това ще бъде възможност. Е как ще бъде възможност, когато ще се пречи на търговията и на свободното придвижване на хора между Ейре и Северна Ирландия? Как ще се въведе тази твърда граница, без да се нанесе ощърп на вашите продукти. Благодаря за вашия въпрос. Северна Ирландия, да, гласува да остане. Аз обаче съм много горда да съм част от Великобритания. Великобритания в нейната цялост гласува да напусне Европейския съюз. Аз уважавам и се възхищавам на решението на останалата част от моите сънародници. В Северна Ирландия Естествено, ще бъдем единствената част от Великобритания, която ще има сухопътна граница с друга държава членка на Европейския съюз и това само по себе си ще е предизвикателство. Аз съм уверена, че е, ще си запазим общото пространство за пътувания. Ние го имахме и преди Европейския съюз. Надявам се, че ще управляваме границата така, че да е, не се нанасят вреди. Чока. От името на съвета, министър Корчок. Благодаря, господин председател. Uh, Благодаря, господин председател. Почитаеми евродепутати, от това място обикновено се изказвам, представлявайки съвета. Разбирате, че в този момент не съм в състояние да направя това, тъй като цялата работа, изложена от председателя Юнкер, ни очаква. Това са плановете за работата на комисията в бъдеще. Но като представител на съвета благодаря за това, че ни бе представен дневен ред за бъдещата работа с такава положителна насоченост. Аз много а, съм а, огорчена, че а, нашите първи ръководители не бяха тук, за да изслушат лично тази реч. Ние като словашко председателство сме наясно с предизвикателствата, не трябва да се спирам на тях. Те са очевидни и безпредседентни. Мога да кажа обаче, че ако има едно предизвикателство, което трябва да подхванем веднага, е несигурността противен случай ще станем жертва на популизма. Аз съм съгласен с председателя Юнкер, че популизмът е източник на проблеми, а не тяхно решение. Също така искам да потвърдя, че словашкото председателство е на мнение, че председателят Юнкер е избрал подходящи е, приоритети на основата на подходящи принципи. Ние бихме желали съгражданите ни да се ползват от реални резултати и да се спре фрагментацията. Второто, което искам да кажа, е, че мнозина споменаха предстоящ четвъртата среща на държавните и правителствените ръководители в Братислава в петък. Каква е идеята на тази среща? Много простичка. Е, държавните и правителствените ръководители се срещнаха през юни е, около Брексита и е, разбраха, че трябва да дискутират помежду си и състоянието на Съюза и това как да се реагира на излизането на Великобритания. Смятам, че в този дебат ще се чуят различни гласове, но не бива да се страхуваме от тях. Мисля, че такъв дебат трябваше да се състои всъщност отдавна. И ако целта ни е да намерим обща посока за бъдещите си реакции, от, от тази дискусия в Братислава ще има голяма полза. Е, смятам, че също така ще се даде начало на процеси, които те първа ни очакват. След няколко месеца ще отбележим 60 годишнината на римските договори. Има три области, върху които можем специално да съсредоточим вниманието си в тези предстоящи месеци. Първо, миграция. Благодаря господин Юнкер, за това, че призовахте словашкото председателство също да работи за решения чрез които да се преодолее нежеланието на държавите членки да приемат бежанци. Но освен това, смятам, че е важно да се създаде концепция, така че всички еднакво да участват в солидарността. Второ, вътрешна и външна сигурност. Това са извънредно важни теми. И трето, искаме е, по-добре да разгласим какво прави Европейския съюз мисля, че и господин Юнкер спомена това. На последно място, господин е, председател, словашкото председателство, за да стигне до реални резултати, е, смята да стъпи върху междуинституционното споразумение. Това е първото, което ще е, обсъдим с комисията вследствие на изпратеното от вас днес писмо до министър-председателя Фицо. И смятам, че ще има обща декларация между Европейската комисия и Европейския парламент за законодателните приоритети. Господин председателю, за мен бе чест да бъда тук днес. Благодаря за вниманието ви. Благодаря. Сега от името на НП господин Ройл. Уважаеми господа председатели, първо, благодаря ви за това, че председателят на комисията ни изнакара да се замислим за основите на Европейския съюз, че така точно обрисува проблемите, които ни измъчват днес и че даде толкова конкретни примери за а, решения на тези проблеми. Първо казахте, срещу популистите можем да се преборим, ако към нас има доверие. А доверие можеш да спечелиш, ако се придържаш към собственото си законодателство. Затова, колеги от социалистическата фракция, ангажиментите във връзка с пакта за стабилност трябва да се спазват, а не само когато ви е удобно. Трябва да се спазват правила. Това е за което отговаря комисията. На второ място, трябва да се заемат позиции срещу, а, срещу популистите. Така ще спечелим доверие. ТИТИП, споразумението с Канада и други. Не бива да се влияем от общото настроение. Напротив, нашата задача е да а, прокарваме онова, което смятаме за правилно. Решенията трябва да бъдат конкретни, трябва да бъдат практически. Какво, какво правим а, за това хората да се почувстват по-сигурно? Какво правим да се чувстват сигурни при обмен на информация? Какво правим по отношение на укрепването на външните граници? Какво правим по отношение на общата политика за отбрана? Не говоря за някакви големи неща. Говоря за малки конкретни стъпки. Може да са малки стъпчички, но конкретни и видими. Тогава ще ни имат доверие. И освен това, ако искаме да има растеж в Европа, нужди са не само пари. Трябва да се погрижим предприемачите да основават предприятия. Нещо, което е голям дефицит в цяла Европа. Значи по-малко правила. Нека да не уреждаме всяка подробност. Представи... Председателят госпожа Родригес от името на СИД. Yes, Благодаря, господин председател. Да, Европа трябва да остане крепост за своите граждани. Те трябва да могат да упражняват контрол върху своя живот в глобализирания свят. И ето защо имаме нужда от пътна карта с по-добри решения за Европа. Във вашата реч е, вие е, казахте какво трябва да се направи и това е забележително. Но Европейския парламент трябва да може да има много конкретна позиция по вашите предложения. Сега искаме Европейския съвет наистина да стигне до нещо конкретно. Говоря за срещата в Братислава. В сърцевината на вашата пътна карта трябва да има един стабилен социален стълб. Какво имам предвид? Всички европейски граждани трябва да могат да разчитат на общ набор от социални стандарти, условия на труд и социална закрила. Този социален стълб трябва да стъпи на стабилни инструменти, за да се изпълнят социалните стандарти. Ние вярваме, че Европейския съюз още веднъж трябва да се превърне в двигател за економическо сближаване в посока нагоре и социално сближаване. И ето защо аз мисля, че вие трябва да работите за завършване на економическия и паричния съюз. Благодаря от името на екара госпожа Требесиус. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател Йонкър, не искам да бъда нелюбезна. Но вие сте стар, вие сте уморен, вие сте изхабен. Вие представлявате онзи Европейски съюз, който в момента се проваля. И какво става? Повтаряте едни и същи фрази до безкрай. За съжаление, не можем да очакваме нищо ново от вас. Нищо по-различно от така мъчителните опити за управление на проблемите. Смятам, че Европейския съюз се намира в тежка криза. Кризата с еврото продължава, е, огромните економически последствия от нея се виждат. Имаме младежка безработица, е, кризата с бежанците, Брексит, тероризъм и още и още, а комисията не дава нито един отговор. Казвате, че искате да разяснявате политиката по-добре. Няма какво да я разяснявате. Правете по-добра политика. Сега е времето да се реформира и то из основи Европейския съюз, ако искаме за в бъдеще той да не се провали, ако наистина искаме да дадем отговори на своите деца във връзка с тяхното бъдеще. Не смятам, че точно господин Верховстат от либералите е човекът, който трябва да ни представлява като парламент момент в преговорите с Брексита, за Брексита, защото той е, е така защитник на централизма и той е един от най-големите защитници на централизма в този парламент. Председателят прекъсва ораторката. Думата има господин Ферера от Обединената левица. Президент, сеньор Жункер, Благодаря. Е, господин е, председател Юнкер, е, вчера имаше изказване на Бизнес Юрап по повод срещата в Братислава. Всъщност, едва ли трябва да си магиосник, за да знаеш какви ще са заключенията от Братислава. А ясно е, че Бизнес Европа ще защитава интересите на големия капитал. Европа не защитава народите, не защитава обикновения човек, а обикновения човек трябва да има право на бъдеще, на заетост, на нормална заплата, на суверенитет. Всичко това обаче е заплашено. Видяхте какво стана в процеса срещу Португалия. Трябва да спасим Европа и то бързо. Преди това обаче трябва да спасим Европа. Защото Европа в момента е Европа на, на Барозо, а не защитава интересите на онези, които с под началото си си изкарват хляба. Хората в крайна сметка ще ви ударят с юмрук в лицето. Господин Хачтан. Европа има много предизвикателства, като създаването на работни места, социалната справедливост. Президента Юнкер каза, че Европа трябва да овласти гражданите и да демонстрира солидарност. Хората на Шотландия гласуваха през юни да останат в Европейския съюз, да продължат да работят, за да се справят с общите предизвикателства. В момента в Шотландия има опити в Шотландия, във всички партии, да се защитят интересите на Шотландия, особено що се отнася до единния пазар. Шотландското правителство работи усилено за да убеди правителството на Великобритания да отчете волята на шотландския народ, когато формулира своята позиция за преговорите. Надявам се, че Комисията, съвета и Европейския парламент ще проявят откритост да можем да зачетем в крайна сметка демократичната воля на народа на Шотландия. Това би било истинска солидарност. Благодаря госпожа Ферара от СПД. Благодаря, господин председател. Господин Юнкер, заявихте, че Европа не е достатъчна и че няма достатъчен съюз. Вие сигурно сте убеден в това, което говорите, но говорите за идеална Европа, Европа на солидарността, Европа, която дава отговорите на гражданите на въпросите, които ги интересуват. Сега обаче сме далеч от там. Всъщност, вашата политика бе много ефикасна за спасяване на банките, но не и за спасяване на беженците и за създаване на економическа обстановка благоприятна за всички. В европейската власт има технократи и лобита. Те създават политиката за бъдещето. Те въведоха крайните економии и те сложиха намордник на популярната демокрация – разрушиха това, което са съградили държавите членки и продължават да работят против баланса на обществото и на пазара на труда. Економическият напредък на сегашното и на бъдещите поколения не са ключови ценности за бъдещето, за Европейския съюз. И за това ние казваме, не на Европейския съюз. Господин Салвини, последното съобщение за хилядите, последните съобщения за хилядите жертви, удавени в моретата, съобщенията за растящата безработица. Това са все рани, за които са необходими, за които е необходимо лечение, защото на практика вие финансирате тероризма с всеки кораб, който пристига в Европа. Това са милиони евро, които влизат в джобовете на ислямистите терористи, включително и чрез вашите санкции срещу Русия, които ни струват много пари и работни места че финансирате Турция. Турция не ни дава нищо насреща. Всичко това са про... проблеми. А критикувате свободно избрани правителства, като това в Унгария. Това е неправилна политика. Не знам вече коя поред е тази реч, която изнесохте днес, но трябва да ви кажа, че на хората, са и, на хората им омръзна, хората стават все по-големи популисти. Сега господин Зоненборн. Благодаря, шефе. Европейския съюз се промени. Когато започнах своя майтап, мандат, исках да се боря за силна Европа с 27 държави сателити. Сега след Брексита и а, така вероятното изключване на Унгария, бих ви посочил вратата. Защото правителство, което отказва да приеме данъци от фирмата Apple, ни оставя с впечатлението, че става въпрос за Европа на концерните, а не Европа на гражданите. Апелирам към ирландското правителство. Still... Ако все още вярвате, че Apple ще създаде работни места в Ирландия, забравете го. Apple винаги е имал само един Стив Джобс, тук се прави препратка към думата Джобс на английски, той обаче почина. 13 милиарда евро, уважаеми ирландци, ще ви а, купят много различни а, и много наброй айфони ще спечелите, ако вземете тези пари. И между другото, пинете и уиски на здраве. И моля ви, господин комисар, осъдете комисара, който отговаря за дигитализацията, осъдете го непрекъсно да иска да влиза в интернет, за да види какво е. Благодаря, господин Зоненбор, за тази реч и а това, че ме признавате за шеф, е, дълбоко ме ласкае. Не знаех, че съм шеф на такъв талантлив човек. Господин Левандовски. Благодаря. Днес не демонстрираме обичайния оптимизъм в тази реч за състоянието на Съюза, защото нямаме основания. Самата обстановка, атмосферата даже не ни кара да празнуваме годишнината на собствените ни договори. Цари една тревога. Популистите се възползват, ксенофобите се възползват, те налагат дневния ред, налагат тона на разговорите. Има много заплахи, които, за съжаление, сега се комбинират заедно с миграционния проблем и с политиката на отворени врати. Найджел Фараш беше един, а сега много негови двойници се появяват. Трябва да говорим за сигурност, за външните граници, за трудовия пазар. Това са все предизвикателства и трябва да намерим решение. Ако хората започнат да смятат, че националните държави членки ще гарантират безопасността, ние ще водим битка с летален край. Това е иллюзия. Това е една заблуда. Дневният ред на срещата на върха в Братислава е добър. Няма смисъл да показваме, че сме безпомощни. Не, ние трябва да търсим общия знаменател, да намерим най-общото между нас. Не трябва обаче това да бъде най- малкия общ знаменател. Благодаря, господин Левандовски. Господин Левандовски има въпрос на депутата Юрек към вас. Благодаря. Говорите за речта на господин Юнкер. Той обаче не спомена семейството и неговите права. Семейството е в криза. Имаме демографска криза и така се появява и другата криза, в която живеем. Вие сте популиста, не ние. Защо не говорите за семейството? Господин председател, председателя Юнкер сам е избрал текста на своята реч. Аз мисля, че речта беше изключително адекватна. Адекватно решение на днешната ситуация. Господин Станишев от името на социалистите. You, Благодаря, господин председател, господин председател Юнкер. Вие имате трудната мисия да ръководите Европейската комисия във времена, когато немислимото става възможно и всъщност се случва. Брексит е резултат и, и липсата на солидарност в кризата с бежанците са само симптоми. Трябва да се помогне на Европейския съюз да създаде перспективи, но за тази цел трябва да решим коренните причини. През пете години на втората комисия Барозо, социална Европа падна жертва на политиката на крайните мерки и нищо друго. Когато бяхте избран за председател на комисията, обещахте да промените това. Казахте, че Европа в социално отношение трябва да има рейтинг 3А. Това обаче все още не е факт. Това, което социалистическото семейство очаква от вас и от комисията е да дадете ясен пътен лист, пътна карта, в която свободата на економиката и економическата инициатива да са равнозначни на социални стандарти в цяла Европа. Още веднъж ви призовавам сериозно да се спрете на въпроса за младеща в Европейския съюз. Нашето семейство предложи ясен план за младеща с 4 стълба, за етост с много повече пари за млад... схемата за младежка заетост, култура, образование и защита на децата. Аз не ви чух да споменавате нещо за парите. Ако започнете да работите в тази посока и превърнете всичко това в действителност, има много голям шанс да се върне доверието към Европа. Paldies, 12 Благодаря, господин председател. Да, вие говорите, че Европа трябва да стане по-социална. Обаче не казахте много за изпълнението на пакта за стабилност и растаж. Не, необходимо Великобритания да излезе колкото е възможно по-бързо, за да могат да се стичат капитали не само в Лондон. Ако погледнем Европа като цяло, неравенството ще расте, защото новото поколение ще търси сегашния стандарт на живот другаде, а не в Европа. По отношение на отбраната на Европа създавате нов фонд, обаче не ни казвате как ще работи той. Ние сме планирали е, нашето участие без участие на Великобритания и на САЩ. Друго нещо Русия. Единствено казвате, че ще платите загубите на млекопроизводителите от руското ембарго. Обаче по отношение на Крим не казвате нищо за това, че има агресия току пред прага на Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин, госпожо председател. Говорим за състоянието на Съюза, но става въпрос за конкретни неща. Не е достатъчно да изброяваме някакви общи проблеми примерно Германия, в Германия границата на вътрешния дълг е пресечена, но никой не критикува Германия. Защо? Защото е Германия. В Франция има същото нарушение за 2015 година въобще. Нарушено е правилото за дефицита. Никой не критикува Франция, защото е Франция. Португалия преживя един много сложен период. Е, сега е период на адаптиране, а комисията иска да намали още повече границата за дефицита упражняват се санкции срещу Португалия. Защо? Защото е Португалия ли? Не го обяснихте в, своето, в своята реч. Не, не, не ви ли е срам? Лунгрен. Так. Господин Лундгрен, за една минута. Състоянието на Съюза е под всякаква критика, макар че господин Юнкер казва нещо друго. Виждаме, че Европейския съюз се пропуква е, и хората губят е, доверието в Съюза. Най-голямата липса на доверие е в Великобритания. Видяхме го и след референдума. Искам да благодаря на е, британския народ и да го поздравя. Той се измъква из потигото на Европейския съюз. Очаквам с нетърпение добрите отношения между Швеция и Великобритания. Е, господин Юнкер, вие говорите за сътрудничество в областта на отбраната, обща армия. Швеция, както добре се знае, винаги е била неутрална. Това означава, че ние е, сме били и е, помирител в много кризи. Ако сега обаче ни заставите да сътрудничим във военната област, няма да можем да бъдем такива посредници. Как да увеличим доверието, значи, у гражданите? Аз мисля, че Европейския съюз прилича на болен пациент и на него може само да му се осигури палиативна грижа по-настоящем, нищо друго. Една минута за господин Вилемски. Уважаеми дами и господа, Европейската комисия е, квалифицира собственото си състояние като екзистенциално. Самият председател го каза. Аз бих казал катастрофално. Е. Много добре си казаха, си казаха британците, че ще излязат от Европейския съюз. Утре в други ден ще осъдим Полша. От Люксембург се чува да, е, да, да изпъдим Унгария. Какво става? Помните ли само преди няколко години тази, е, този континент излъчваше приятелство, свобода, е, мир имаше чудесни перспективи за бъдещето. Днес, вследствие на централизацията, всичко се развали. Разединихме се. Никакви проблеми не се решават. От кризата с еврото до бежанската криза апелирам към вас, вслушайте се в сигнала, който даде Брексита. Стига диктат от Брюксел. Трябва повече суверенитет и повече участие на държавите членки. За минута и половина господин Ламасур. Благодаря, госпожо председател. Най-сетне първите основи на Европа на отбраната са на хоризонта. Трябва да се радваме за това. Но господин председателят на комисията правилно посочи, че военните средства са само средство за постигане на целите на външната политика. Ще цитирам Сирия. Има и много други примери. Каква политика имаме спрямо Русия? Минското споразумение не беше договорено от Съюза, а от две държави членки. Положението в Украина, в Кавказ, заплахите за балтийските държави. Дипломацията на Газа, която води Русия. Всичко това са отсъстващи теми от дневния ред на Съюза половин, т.е. четвърт век след края на студената война, не можем да говорим на един глас и на един език с Русия. Това е невероятно. Второ, Либия. Имаше а, такъв внос на мигранти и такова освобождаване на място за ислямистите. САЩ, Катар, Египет, Турция, заедно с някои държави членки, водят преговори. Къде е държа... Е, Европейският съюз? В морето. Да, това е добре за хуманитарните акции, обаче той не участва в решенията вземани от други. Без обща политика просто ще се снабдим с допълнителни инструменти, чрез които ще продължаваме заедно да не вършим нищо. Благодаря за една минута, господин Флекенштайн. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз искам да осветля само един аспект от цялата тази реч. Гражданите на Европейския съюз имат право да живеят в сигурност. Имат право на сигурност вътрешна и сигурност външна. За това, господин Юнкер, имате пълната ми подкрепа за предложенията си за по-добро сътрудничество между секретните служби по отношение на общата политика на отбрана и постоянната структурирана работа в тази област. Но нека всичко това води до повече ефективност, а не до безсмислено допълнително въоръжаване. А това може да се направи само ако държавите членки проявят готовност необходимите за осъществяването на всичко това допълнителни средства, да, ако правителствата на държавите членки предоставят тези средства. Но трябва да е ясно едно. А, това, което предлагате, няма да реши кризата с бежанците. По-скоро ще реши кризата на Европейския съюз по отношение на а, даването на подслон на бежанците. Но всички държави членки и техните правителства трябва да се отнасят сериозно към ценностите на Европейския съюз и да водят единна политика по отношение на страните, от които бягат хора но за целта отново са необходими средства в съответните фондове. Минута и половина, господин Гонзалес Понс. Господин Юнкер, Европа е в по-лошо положение, отколкото преди година. Станахме свидетели на терористични нападения в Франция, Белгия и не само. Брексит се случи, безработицата нараства, скептицизма нараства, хората не вярват, че институциите работят, нашите институции може и да работят, само че солидарността между държавите членки не съществува. Без солидарност няма как да имаме Европа. Европа може и да си има институции, но няма как да просъществува без солидарност. А солидарността може да се използва, за да се изправим срещу скептицизма, национализма, нека да я използваме, за да запазим европейския си начин на живот. Солидарност обаче означава, че всички държави трябва да изпълняват своите бюджетни задължения. Не трябва да санкционираме някои, а други да е, помилваме. В Европа има голям проблем с миграцията. Необходимо е да имаме единна економика, а не 28 отделни економики. Солидарността представлява един за 27 и 27 за един. Европа е единственото възможно бъдеще за европейците и точно защо точно за това искам да ви благодаря за вашата реч. Може да разчитате на моята подкрепа и на подкрепата на Испания. Председателката. Една минута за госпожа Файон. Преди това обаче виждам, че колегата има синя карта. Ще приемете ли това искане, господин Гонсалес Понс? Да, имате 30 секунди. Госпожа Сенра. Е, е, благодаря, госпожо. Господин Понс, вярвате ли, че е справедливо испанското правителство да обявява допълнително затягане на коланите за следващата година, за да отговори на изискванията на Европейския съюз. Не смятате ли, че подобни мерки в крайна сметка ще доведат до още по-неизгодно положение на бедните хора? Господин Понс. Благодаря. Мисля, че Испания, като всички други европейски държави, трябва да изпълни своите задължения. Когато искаме да имаме единна економика, трябва да бъдем справедливи един прямо друг. Не смятам, че Испания трябва да бъде санкционирана, но мисля, че тя трябва да изпълнява своите задължения много важно за доброто партньорство е да си спазваш дадената дума. Госпожа Файон. Изгуба Европс. Благодаря, госпожо председател. Състоянието на Съюза се изразява с една дума – недоверие и липса на идентичност. Мнозина европейци са забравили идентичността, а дори и не са я научавали никога. Защо? защото в продължение на години политиците забравят европейските ценности, защото ние не реагирахме незабавно и решително на нарушенията на правата и ценностите ни в Европейския съюз и извън него, защото не предлагаме социална Европа. Дългосрочната визия за Европа трябва да почива върху социална демокрация, а не върху тайни спогодби. Не трябва чак толкова да се вторачваме в сигурността, като същевременно пренебрегваме личния живот на европейските граждани сърцевината на солидарността в Европейския съюз, т.е. корпуса на солидарността в Европейския съюз, Евро... господин Юнкер е прекрасна е, идея, но дано успее да повиши оптимизма, защото песимизмът бързо се разпространява. Всички трябва да знаем, че идните месеци са критични. Европа ще оцелее само ако преодолее популизма и национализма. Благодаря, господин Чезар. Благодаря. Господин председател на комисията, е, вашата реч беше достатъчно ясна и навременна и е, от нея пролича, че има изход от кризата. Една важна държава членка напусна Европейския съюз. Очакваме от вас отговорно да се отнесете към този факт, защото действително държавите, е, действително гражданите на Европа със всеки измина ден губят все повече доверието си. Ето защо трябва да им покажем конкретни неща, да работим по отделните приоритети, като сигурност, е, включително сигурност на влоговете, сигурност на границите. Необходима е обща Европа, обща европейска армия, обща европейска външна политика и то конкретно. Всичко това е нужно, за да запази мира за много години напред защото то е най-ценното, което постигнахме за 60 години в Европейския съюз. В моята страна младежката безработица е огромна, но планът Юнкер вече дава първите си плодове. По-добре е обаче раз... младежката гаранция да се отруи, за да може да се насърчи за заетост сред младите хора. Е, не сме сигурни, че се прави достатъчно конкретно достатъчно конкретно нещо за това да не се управлява от Брюксел. Госпожа Ван Брант, една минута. Ehm, eh, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин председател, говорихте за това, че ще внесете предложения за положителни проекти. Добре. Естествено, че не трябва да изпадаме в колективна депресия след Брексит. Трябва да се придвижим напред и да намерим конкретни решения на предизвикателствата пред нас. Казахте, че Европа не е достатъчно социална. Едва ли ще ви удивим, когато кажем, че сме съгласни с вас в нашата група. Трябва да се увеличат усилията за справяне с социалния дъмпинг, с проблема на младежката безработица. Това е изключително важно. Младите хора подкрепят европейския проект, но те подкрепят и създаването на една малко по-различна економика. И тук трябва да ви критикувам. Изборихте много различни проекти. Какво ще кажете обаче за прехода към нова економика. Имаме нужда от преход към една нова е, економика, към нови работни места. Имаме нужда от инвестиции, които са насочени към тази преходна економика. Благодаря господин Саяр за една минута. Уважаемия госпожо Магинес, господин Юнкер говори е, доста ясно за сигурността. ЕНП наистина се радва, че имаме вече специален комисар по сигурността. Бих предложил и нашият парламент да има комисия за вътрешната сигурност, защото въпросите за вътрешната сигурност и тероризма са, комплекс, са толкова комплексни, а се разглеждат в нашия парламент единствено в политиката, в комисията по човешки пара. Нашата позиция в Унгария е ясна. Вместо да а, викаме проблемите в Европа, да ги каним в Европа, нека да решаваме проблемите на бежанците на място, там откъдето бягат. Трябва да спрем незаконната имиграция, да пазим външните граници на Европейския съюз, така както Унгария го прави. Не е честно според нас едни да канят бежанците и след това да определят квоти и да ги разпределят по други страни. През октомври нашето правителство ще, е, нашите хора, нашият референдум ще реши този въпрос. Има допълнителен въпрос. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nem tudom, hogy miből építették ezt a szerkezetet. Благодаря, госпожо председател. Не знам, не знам от какво е, е не знам как е, е се чува в тази е, зала. Чува ли се добре? Как може човек от Фидес да гледа в очите господин Юнкер и да му говори за честност? при положение, че в Унгария стават неща като фотомонтажа на портрета на господин Юнкер на летището Заветнем, като че ли той беше виновен за терористичната атака. Вие ли ще ми говорите за човечност? Всъщност това не беше въпрос. А освен това имате само 30 секунди. Госпожо председател, аз не чух никакъв въпрос. Благодаря. Сега преминаваме към следващия оратор. За една минута госпожа Томас. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми да цитирам един френски поет, който казва няма любов без доказателство за любов. Вашата, вашето обяснение в любов на Европа не е достатъчно. Има нужда от доказателство. От кога, от кога чакат гражданите социалния стълб? Нищо странно, че вече не вярват блокира се 80% от европейското законодателство. Да, Европа чака действия, няма бюджетни доказателства, няма средства, които блокират всичко. И има разнопосочност между думите и делата. Едно се декларира, а друго се отпуска като бюджетни средства. Има нужда от презглеждане на многодишната финансовата рамка. Ние чакаме всяко ново политическо решение, което обявихте днес, което споделяме, сигурността, границите, да се придружават от нови бюджетни средства. Ние сме против, обаче бюджетните съкръщения, които вредят на инвестициите в утрешния ден. И има нужда от младежка гаранция. Вие цитирахте, но комисията обяви нула бюджетни кредити. Съже председателката прекъсва. Ние чакаме инициатива за нови собствени средства. Има нужда от предложения и преговори с всеки парламент и всяка държава членка. Благодаря. Благодаря, колеги. А, опитвам се да бъда гъвкава, но трябва да се съобразяваме и с времето, с което разполагаме. Сега давам думата на господин Рангел. Благодаря, госпожо председател. Господин председател на Европейската комисия, Госпожо председател, поздравления за председателя на комисията за неговата реч, в която той успя да засегне ключовите въпроси и да очертае специфични мерки, от които се нуждаем. Той е загрижен от евроскептицизмът и популизмът. Това, което слушаме в новините, това, което чуваме в коридорите на европейските институции са планове Португалия и Испания да бъдат лишени от структурните фондове. Ние сме готови да изпълним всички е, поставени задачи и не би трябвало да бъдем жертва на санкции. Не дайте е, санкционира хората, санкционирайте държавата, санкционирайте големите фирми. Защото това ще доведе само до по-нататъчно увеличаване на популизма и ще попрече на европейската интеграция. Председателката е за една минута господин Ваден Холсе. Европейския съюз не е в добро състояние, но това не трябва да бъде причина за злорадство. Някои колеги не могат да престанат да изразяват своята ирония тук. Вие не сте избрали, не сте избрани за да бъдете деструктивни, а да решавате проблеми. Трябва да осъзнаете предизвикателствата. Европа се е, извисява винаги тогава, когато преодолява своите трудности. Ние не трябва да се спираме само на проблемите институционална криза, бежанска криза и други кризи, а трябва да гледаме и напред. Аз смятам, че е много положително, господин председател Юнкер, че е, вие е, се спряхте на цифровото бъдеще. Цифровото бъдеще може да бъде овладяно от Европа и е, цифровият пазар е нашият най-важен проект, тъй като осигурява работни места. При пакета за защита на данните също видяхме, че ние като европейци можем да поставяме глобалните стандарти. Благодаря господин Карас, за една минута. Госпожо председател, господин председател, уважаеми дами и господа, господин председател Юнкер, с вашето описание на състоянието на Съюза и конкретния ви план за действие изпълнихте нашите очаквания, защото посочихте съвсем ясно неотложните въпроси. Нашият проблем е, че някои политици не могат да се справят с глобалните предизвикателства и с грижите на хората, също и с общите решения на Европейския съюз.

Е, много е, държавни канцеларии като че ли не са честни към гражданите си. Е, нека да извисим глас, нека да зададем въпроса дали популизмът, който води до национализъм, не нарушава доверието в Европейския съюз. Срещата в Братислава трябва да бъде сигнал за солидарно действие, трябва да означава поврат. Сега всички държави членки трябва наистина да се стреснат, да се мобилизират за съюза на сигурност и отбрана, за повече данъчна справедливост, за отвояване на инвестиционния план, за цифровия вътрешен пазар, за разпределението на бежанците, за защита на външните граници и за общата политика на миграция и обежище. Господин Карбет за една минута. Госпожо председател, Европа е изправена пред множество проблеми и Брексит е един от тях. Това ще бъде много сериозен развод и ако се постъпи прибързано, катастрофата ще бъде огромна и за две страни. Списъкът въпроси, които трябва да се решават е огромен и всеки ден а, се натъкваме на нови, които не бяха никога споменати от привържениците на напускането. Британското правителство не задейства клаузата по член 50, защото няма представа какво да предприеме. Най-важният въпрос е дали иска да си осигури място в единния пазар, но разбира се, това означава да приеме всички правила или пък иска да напусне изцяло и да се окаже така, че износа ни да се натъкне на, търговски, на митнически, немитнически бариери изборът е неприятен. В крайна сметка, онези, които гласуваха за напускане, ще кажа, че не за това са гласували. Брексът не е поредица от въпроси нито на национални, национално или наднационално ниво. Необходимо е да се осмислят добре нещата. Господин Смит има въпрос с синя карта към вас. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Корбет за това, че осъди безчестната кампания за напускане, която даде обещания, които не могат да се изпълнят. Съгласни ли сте, че трябва да осигурим общ подход на Великобритания, който да зачита интересите на Англия, Шотландия, Гибралтар и ние имаме нужда от гъвкавост във времето, за да постигнем някакво е, решение, което да представим на европейските приятели. Да, напълно съм съгласен, че ситуацията доведе до възникването на множество въпроси, които никога не бяха проучени преди да се вземе решение и никога не бяха взети преди от тези, които искаха да извадят Великобритания от Европейския съюз. Ние трябва да положим усилия ако хората видят какво означава Брексит, наистина вместо обещанията, че ще се решат всички проблеми, че ни чака рай, мнозина във Великобритания ще кажат искаме отново да си помислим. Госпожа Шуйца, една минута. Благодаря, госпожо председател. Разрешете ми да Перефразирам господин Манфред Вебер, който каза, че трябва да престанем да прибягваме до популизъм срещу Брюксел. Трябва да съобщаваме положителната, добрите новини за Европейския съюз. Господин Юнкер, искам да ви благодаря за вашата реч. Начина по който вие говорихте е, показва как трябва да говорим пред националните си парламенти. Вярно е, че доверието в Европа бе до някъде подкопано след Брексит, но то не е унищожено. Европейският съюз не може да бъде изолиран, не може да работи сам. Проблемите не могат да се решат само в Берлин и Париж, но също така в Афатина, Мадрид и а, Загреб. Господин Пленкович ще бъде нов министър-председател на Харватия и сигурно съм Харватия ще направи своя принос към външната политика на Европейския съюз. Е, очаквам заедно да работим за общите ни цели. В заключение искам да ви благодаря за това, че се борите работниците където и да са, да имат равни права и еднакво заплащане. Това изразява солидарността в Европейския съюз, спомената толкова много пъти в европейските договори. Благодаря. Благодаря. Ние, които сме политици, не сме герои. Може би ни предстои една по-голяма задача от нас самите и може би от нашата сила избор ще зависи бъдещето. Ще се реши дали Европа ще успее да преодолее една от най- сериозните си кризи. Дали ще успее да ги преодолее или пък ще тръгне по пътя на разпускането. Господин Юнкер го напомни това. Нашата отговорност днес не е свързана с ежедневието на политическия живот, а е свързана, а именно с тази среща в историята. Господин председател, не бива да се подаваме на слабости на популизъм. Ясно е, че ние имаме нужда от бюджет, който да осигуря възможност да инвестиции. Ние имаме нужда от фискален капацитет. Когато пактът се прилага интелигентно, той не води до загуба на доверие. Мисля, че а, фискалното сътрудничество е първа стъпка срещу а, не бе контролната конкуренция. Ние имаме нужда от европейска социална политика, за да покажем, и аз имам доверие във вас, за да покажем, че ние се грижим гражданите да имат право на достоинство това предложение на министър Падуан трябва да се реализира. Господин Булман за една минута. Господин председател на комисията, вие съвсем основателно посочихте, че много неща в Европа не вървят така, както би трябвало да вървят и в много области на нас ни липсва необходимата солидарност. Дори и нашата политическа група с право да посочва, че трябва да имаме смел дневен ред, че трябва да вървим напред за една смела и честна Европа, знаем, че много от нещата не можем да направим, защото те са блокирани на национално равнище. Всъщност във вашата реч вие направихте едно предложение, което направи преди 5 години моята политическа група във връзка с пакта за растеж и стабилност. Трябва да се прави разлика дали е, в дадена страна има борба срещу младежката безработица или раздута държавна администрация. Има разлика дали една страна инвестира в модерни технологии или финансира каменната епоха. Трябва да се прави разлика дали една страна помага с солидарно да бъдат настанени бежанците или пък е, е, отказва да подаде ръка. И аз мисля, че тук наистина е заложен огромен потенциал за е, творчество. Ние трябва да променим нашите финансово-политически правила, за да може комисията да осъществява интелигентно ръководство. Това е искането на нашата политическа група. Очакваме вашите предложения. За една минута госпожа Гарсия. Пердида де валорес европеос, egoísmos националес crecientes, rumbo poco claro y crisis continuada sin resolver. Ese podría ser el resumen de la Europa de hoy. Un panorama desolador, pero que en nuestras manos está cambiar porque solo con un esfuerzo compartido salvaremos el proyecto de la unión porque la crisis económica la crisis de refugiados y migratoria la crisis de seguridad solo tienen. комисията, начало с нейния председател господин Юнкер, трябва да се изправи пред онези, които блокират европейските мерки и европейският проект. Можем да бъдем критични, може да искаме повече социална политика, по-уеднаквяване на данъчната политика и можем да отпуснем средства за Испания и Португалия. Но не искаме европейската мечта да изчезне. Не искаме хората да престанат да вярват в нея. Сега минаваме към спонтанните изказвания. Имаме голям брой записали се. За синя карта ли искате, госпожо? Не. Да включвам ви в списъка на спонтанните изказвания. Първо давам думата на господин Киотос за една минута. Ще бъда много строга. Моля ви, в рамките на една минута се изказвайте. What what was the name? Yes, sorry, your, it's your Sorry, yeah. <laughs> Again. I uh, I didn't want to say Mr. You. 584. It's my pronunciation. You have... Виноват. Благодаря. За да решим проблемите, трябва да предприемем инициатива. Първо, ние трябва да изясним взаимоотношенията си с Турция страна, която е изключително важна, страна, с която трябва да развиваме сътрудничество, но не можем да си мислим, че Турция ще се присъедини към Европейския съюз. Що се отна, ако продължим а, с тази несигурна ситуация, просто ще подхранваме и други а, и други настроения за напускане в страни, които се плашат от това, че Турция може да се присъедини към Европейския съюз. Що се отнася до европейския бюджет, той трябва да се увеличи. За съжаление, той се съкръщава. А има нужда да се увеличи, за да има повече научна дейност, развойна дейност и да има програма за младежка заетост. Аз мисля, че можем да направим това. Ключовият въпрос е дали искаме. Благодаря, господин Киркус. Господин Лопес Агилар. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, вие посочихте, че състоянието ни не е по-добро от това преди една година и от както проведохме дебата с господин Барозо за състоянието на Европейския съюз, няма нищо по-лошо от Брексита. Това е много силен знак. Няма повече солидарност има само развод и е, се казват думи, които не са последвани от дела. Говори се само, обаче трябва да се премине към дела, трябва да се покаже страст. И наистина в Европейския парламент се показва такава. Става дума за рахитичен растеж, защото планът Юнкер не функционира. Младежка безработица – е, младежката гаранция също не се използва срещу нея. Задълженията за солидарност не се спазват. Испания и Португалия е, на тях отново са им наложени санкции. Това означава, че тези двете страни е, имат е, наистина европейска съгласа, но като че ли се наказват за това. Е, сега трябва да се прояви отговорност в бежанската криза. Има референдум в Унгария. Наистина има идеи, обаче няма водеща роля на Европейския съюз е, и Европейския съюз не трябва да пропуска последния шанс преди изборите 2019. Имаше проблем с а, часовника, но аз ще се придържам към едната минута. Госпожо Форд, имате думата. Благодаря. Господин Юнкер, вие споменахте ужасното убийство на Алек Йосва. Престъпленията, породени от омраза, са страшни. Шест души бяха убити за този случай. Но, господин Юнкер, вие не споменахте стотиците. Стотиците хора, в Есекс, които обвиниха това престъпление, които дружно се изправиха срещу него. Английският, британският народ иска спокойни преговори на нашите бъдещи, за нашите бъдещи отношения с Европа. Ако ние трябва да изтръгнем Обединеното кралство от единния пазар без дългосрочен план, економическите последици ще бъдат за цяла Европа. Преговарящите и от двете страни на Ламанша трябва спокойно да подходят, за да намерят верните решения. И накрая, госпожо председател, вие бихте била чудес функционер на ООН. Господин Маштутка за една минута. Děkuji, paní předsedající. Благодаря, госпожо председател. Виждаме самокритична нотка, на отсъствие на реални мерки за решаване на кризите, тъй като в момента има няколко кризи. Всичко това е свързано с липсата на решение на мигрантската криза, повечето граждани в Европейския съюз е, не виждат своето бъдеще в Европейския съюз. Проблемите между юга и севера. Тези кризи не би трябвало да са фатални, но ние трябва да разберем първо причините за трудностите и трябва да наричаме имената с истинските им имена и да кажем, че причината са конкретни хора. Нека да ги назовем председателят на Европейската комисия трябва да се трябва да помисли, председателят на Европейската комисия трябва да се замисли дали може да продължи да ръководи или да се откаже. Госпожо председател, преди две години гласувах за вас, защото вие обещахте реформа на авторските права, и връщане на националните граници. А, тогава всичко беше ясно и разбираемо. Днес комисията говори тъкмо за обратното. Продължава да съществуват разлики в, в уреждането на авторското право. А вие днес говорите не съвсем друго това, което предлагате, само ще затрудни работата на европейските фирми, ще ги направи по-неконкурентоспособни в световен мащаб. Ще има повече, мал, по-малко връзки към европейските публикации онлайн. Наред с това, тези предложения вече многократно бяха отхвърлени от Европейският парламент. Председателката прекърва говорещата. Сега господин Ебдигейлш за една минута. Благодаря, госпожо председател. Това, което посочи току-що господин Юнкер, е само повторение на анализи е, филологически и е, литературни по своя вид. Е, всъщност става дума за амбиции, които са неизпълними. Как може да се постигне обединението на Кипър, след като Турция не признава Кипър и Европейския съюз не казва нищо против това. Как Европейския съюз може да излезе от кризата, след като външната му политика е същата като тази на САЩ? Как може да се запази европейския стандарт на живот, след като в Гърция и на други места хиляди, десетки хиляди мюсулмани пристигнаха и всъщност те твърдят, че искат да а, наложат шарията в цяла Европа. Как можем да се справим с младежката безработица, след като господин Юнкер сам посочи, че от трети страни трябва да се привличат талантливи млади хора? Господин Юнкер, как можете да се гордеете с Фронтекс? Това, което става по е, гръцката брегова охрана, всъщност е, е, тя е деградирала до пътен полицист за полицай за тези, които искат да дойдат в Европа. На нас ни е необходима промяна на Европа, но на базата на интересите на отделните държави, а не на базата на някакви е, е, нереални идеи. Е, благодаря. С това приключихме процедурата на спонтанни изказвания. Давам думата сега на господин Юнкер, председател на комисията. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа, искам да благодаря най-сърдечно за проведения дебат също и за това, което беше посочено е, като положително за комисията, а чух и отрицателните неща и слушах много внимателно всички аргументи, всички точки и е, няма да се спирам на всяка по-отделно поради ограниченото време. Аз е, мога да е, благодаря на големите политически групи в парламента. Искам, може би, да кажа няколко думи за Турция, защото това не беше разгледано като въпрос в моята реч. Ние продължаваме да водим интензивни преговори с Турция. Що се отнася до въпроса за визите, още веднъж ясно да посоча, че ще има либерализация на визите само тогава, когато Турция изпълни всички условия за това като е, разбира се, аз прикамвам по някои точки да се прояви повече търпение, защото всъщност е, е много трудно да се решат въпросите с Турция. Аз съм убеден обаче, че ще намерим решение но няма да бъде възможно да изложа всичко е, в тази връзка поради ограниченото време. Няма да бъде възможно, предвид е, закона срещу тероризма, да се предвиди е, точна дата за либерализация на визите с Турция. Аз е, във всички случаи мога да изразя моята радост, че е, всички се обявяват за е, укрепване на социалните права в Европа. Знаете, че има процедура на консултации за Е, социални закони за работниците. Е, ние ще ви обявим е, и ще изчакаме всъщност резултатите от е, тези консултации. Благодаря също и за това, че нашето оказване на възможността за отвояване на средствата на Европейския инвестиционен съд среща пълно съгласие, широко съгласие. Парламентът трябва да направи съответните стъпки, за да се постигне резултат. Същото се отнася за всичко, което е свързано с цифровия дневен ред и там а, трябва да работим в изключително тясно сътрудничество. Още веднъж благодаря сърдечно господин председател на Европейския парламент за проведения дебат. Сега преминаваме към последния кръг от това разискване. Започваме първо с независимия депутат господин Зарианополос. Моля. Χειρότερη η κατάσταση της Ένωσης, ομολογήσατε κυρία Γιούγκερ. Ο δικός... Вие казахте, че ситуацията в Европейския съюз е влушила, господин Юнкер. Има повече бедност, укриване на данъци в Гърция. Меморандума води до изострена ситуацията. Хората са изправени пред опасност. Жертвите на необоздания капитализъм са младите, които не могат да се справят с новата ситуация. Все повече хора стават жертва на големите предприятия, които се стремят единствено към печалба. Господин Ципрас започнал да се продава на големите фирми. Сега има опасност – и Гърция да поиска да напусне Европейския съюз. Европейския съюз няма да се подобри. Капитализма само ще влушава нещата. Трябва да преобърнем цялата ситуация. Благодаря, господин Деграф. От името Европа за нациите и свободата. Господин председател, тази Европейска комисия не може да изпълни задачите, пред които е изправена – Стотици хиляди бежанци навлизат в Европа, които не зачитат нашата, нашата култура. Имаме кризата в, в Украина, в палестинската власт, събитията в Анкара. Европа страда от висока безработица и ние трябва да плащаме сметките за всичко това. От това страдат европейските граждани. И затова повтарям, господин Юнкер трябва да подаде оставка. Не трябва да има либерализация за визите за Турция и други подобни държави. Сега тостите емигранти трябва да бъдат изпратени обратно, нови да не бъдат приемани, националните граници да бъдат възстановени. Господин Фарач. По време на дебата за Брексит ми казваха непрекъснато, че няма да има европейска армия и независима военна сила. Ами ето я! И най-интересният е, коментар не беше това, което каза господин Юнке за паралелните военни структури, а господин Верховстат, който каза Махай се Америка, можем сами. Двете структури не могат да съществуват паралелно без да се конкурират. И след като има независима военна сила, ще има достатъчен аргумент да започне тази сила да се използва. Помня по времето на Либия, господин Верховстад, вие просто нямахте търпение Европейския съюз да се намеси. И за проект, който се гордее с това, че целта му е мира и помирението, онова, което се предлага днес е много опасно. И ако го поставите на референдум в Европейския съюз, се чудя дали гражданите ще кажат да. Аз лично се съмнявам. От групата на зелените, госпожа Хармс. Благодаря, господин председател. Аз също искам да допълня нещо във връзка с Турция. Аз почти всеки ден разговарям с колеги от Турция, но също и с колеги от Украина. И вярвам в едно. И то е много важно. Ние трябва да признаем, че демократично развитие никога не може да се наложи отвън. Обаче, наше задължение е да помогнем на демократите в тези страни по пътя им към правова държава и демокрация. Да продължим да им помагаме в Турция, в Украина. Не трябва да забравяме това задължение. И господин Фараш, вие ни е, обявявате за националисти. Аз трябва да ви кажа, че първо аз бях много тъжна, поради решението, че британците искат да напуснат Европейския съюз. Вие сте този, който втълпява на британците, че предизвикателствата на бъдещето могат да намерят отговор чрез връщане към миналото. Едно мога да ви кажа. Пътят обратно към вчера никога няма добър край. Бъдещето на Европейския съюз, бъдещето на този континент ще спечели този, който е, се осмелява да върви солидарно към него, защото бъдещето на този континент започна точно с това, че направихме смелата стъпка да вървим заедно и наистина съм много тъжна, че като германка трябва да кажа това на един британски националист. Das Wort hat jetzt сега за Обединената левица госпожа Цимер. Искам да направя два коментара. Аз не мисля, че гражданите ще се чувстват е, по-сигурни след като Европейския съюз се държи почти като хулиган. Става дума за общи фондове за отбрана, общо главно командване. Аз мисля, че много граждани са обзети от чувството, че по-бързо ще бъдат ласнати към военни конфликти. Второ, е, данните за пътниците. Вие говорихте за необходимата защита на личната сфера. Каква е вашата позиция? позиция за това, което каза генералният адвокат, че споразумението е, Европейски съюз Канада противоречи на картата на основните права. Бихте ли казали, че ще е, предоговаряме отново всичко с Канада? Сега, господин Верховстат от групата на либералите. Е- Съвсем накратко, господин председател. Ребека Хамс Е, е шокирана от е, словата на господин Фараш. Но а, господин Фараш е като един алкохолик, който се оплаква, че някой друг пие. А, не знам как да го разберем. А, но това е негов проблем. Смешно е просто. От една страна е смешно, от друга страна пък и не е смешно, защото в действителност националистите и популистите, за тях не Брексит е най-важното, не е интересите на британският народ, не е интересите на британската промишленост. Те искат да унищожат Европа. Искат да унищожат Европейския съюз. Това е тяхната цел. Затова и той продължава да седи тук в този парламент. И абсолютно смешно е, разбира се, че вие казвате, че не щете европейски въоръжени сили, когато американският президент сам каза, сами трябва да поемете отговорността за своята сигурност, а не Америка да ви пази. И когато критикувате операциите в Либия, разбирам ви, очевидно, вие сте приятел на всички в света, включително и господин Путин. Председателят е, господин Верхоштаб, господин Кава желая да ви зададе въпрос. Съгласни ли сте? Извинете, поправя се председателят. Господин Карва желая да ви зададе въпрос. Благодаря, господин Верховщав, че приехате въпроса ми. Не сте ли загрижен, е, господин Верховщав, тъй като искате по-тясно военно сътрудничество, че има в Европейския съюз традиционно неутрални страни Австрия, Швеция, Република Ирландия. Какво ще стане с техния неутралитет? Не виждам никакво противоречие между европейската отбрана и а, а, НАТО. Това е развитие на един европейски стълб за а, отбрана, нещо абсолютно необходимо за да може да вземем сами в ръцете си контрола а, на нашите територии и нашите съседи. Уважаеми колеги, моля да заемете местата си, казва председателят. Онези от вас, които са по пътеките и водят дискусии, ги моля да излязат навън и да дискутират навън. Приканвам още веднъж колегите да вземат местата си. Моля, сега за групата на ЕКР давам думата на господин Камал. Благодаря. Много се радвам, че мога да говоря след Ги Верховстат е, след като го задминахме на изборите, нямах тази възможност. Не може да се, ако продължавате да пренебрегвате тревогите на гражданите, ако продължите да говорите само за интеграция, без създавате работни места, гласоподавателите ще отидат в обятията на онези, които наричате популисти. Да, Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз. Е, Обединеното кралство и Европейския съюз ще продължат да си сътрудничат. И така, че и двете страни имат нужда от политика за сигурно за работни места и да осигуряват възможности за гражданите във всички страни, представени тук днес. Боя се обаче, че днес това не беше състояние на Съюза. Едни и същи а, лозунги се повтарят а, от край време. Сега за групата на социалистите господин Питала. Благодаря. Удивлявам се, когато чувам колегата Фараш и колегата Люпен, които казват сега помогнете ни да реализираме Брексит. Те са твърдо решени да и, и държат на Брексит и след това не са в състояние и ако и виждат навсякъде е дяволът. За тях дяволът е върховстата. Ама вие сте дяволите, защото вие измамихте британския народ. Вие потигнахте британския народ към решение, което ще бъде лошо и за британския народ, и за Европа. Втория въпрос – бедността, разпределението на приходите, растеж, устойчивостта. Това са нашите приоритети. Благодаря господин Юнкер, защото, защото разбрах, че това са приоритетите и на комисията. Тази сутрин говорихте за Съюза на капиталовите пазари. Имаме единен пазар. Трябва да довършим банковия съюз. Престои ни да довършим съюза на банковите пазари. Трябва да работим, за да имаме политически съюз на Европа. Това е голямото председателство. Ще ми кажете, Питела се е размечтал. Ами не може без мечти, за да постигнем онова, което е хубаво и трябва да се борим срещу онова, което ни пречи да бъдем едини. Само ако вървим ръка за ръка, можем да спечелим и само така можем да реализираме своите мечти. Сега от, за групата на НП господин Вебер, господин председател, господин председател на комисията и Наистина тази е, дискусия беше белязана от е, сериозен тон, защото хората очакват отговори от нас. И това, което установяваме днес, че Жан-Клод Юнкер със своята програма всъщност може да започне работата в тази насока с наша подкрепа. Двете институции, Европейската комисия и Европейския парламент, могат да дадат резултати. Това е най-важното, което мога да кажа след тричасовия часовия дебат. Най-важното остава дали държавите членки ще проявят инициатива. Дебата Север-Юг при е, миграцията, другите дебати, също така идеята да се внесе искане за изключване е, на една държава членка, това като че ли е политика на детската градина, а не сериозна политика. Ние трябва да бъдем на висотата на е, задачите на днешния ден. Тогава ще ни повярват. И след това отношение към популистите, екстремистите от ляво и от дясно. Аз искам първо да посоча, че при Брексита моля ви, не се сърдете, но аз политически подкрепям онези, които твърдят, че действието на Европа е, че при е, анкетите, които днес се провеждат, много държави, членки на Европейския съюз, поддържат европейската идея. И това не е наблюдавано дълго. Например, в Германия не е наблюдавано от 1977 година. Германия е моята страна хората виждат е, в Европа, че е, не Париж има проблем, не Рим има проблем. Хората виждат, че Лондон има голям проблем, а именно как ще се справят с това състояние. Вие, ние преживяваме спорове, неединност и дори протагонистите на излизането на Великобритания, като че ли се покриха, Фарач отстъпва, Джонсън не го чуваме. Всъщност Фарач за тези милиони економии, това, което каза, беше една лъжа. Далеч далече от реалността. Затова ние трябва да подходим положително към дебата за Брексит. Когато една страна иска да излезе от Европейския съюз, не само британците могат да кажат Брексит е Брексит, а е и европейците трябва да кажат това. Пътят на излизането ще бъде труден, обаче е, в бъдеще Ферът ще трябва да даде отговор на своите деца за горчивия резултат от всичко това. И аз е, съм за това да запазим нашите принципи в дебата, така както направи Жан-Клод Юнкер, ние подкрепяме Европа. Дискусията за Брексит ще покаже, че тази Европа е правилната Европа. Господин Вебер, депутатът Кобърн желая да ви зададе въпрос. Така че е, много ви моля да приемете господин Кобърн. Thank you, Herr President. Oh. Благодаря, господин председател. Господин Вебер, не знам дали наскоро сте били в Париж. Не бях ходил отдавна там. И когато спрах там да, да се прекача от един влак на друг, очудих се колко много хора спът по парижките булеварди на открито. Не, не знам дали смятате това за проблем. Все повече и повече хора а, а, стават с това. А, Съгласни ли сте с мен, че това положение трябва да ни тревожи? Господин Вебер, всъщност, е, честно казано, не си струва да се дава повече време за изказване на популистите. Може би и във бъдеще ще трябва да преосмислим процедурата. Обаче това изказване съвсем ясно показва, Изказването показва много ясно как е, работят популистите и екстремистите. Те изопачават истината и те опростяват нещата. Ние живеем в един свят, е, в който трябва да решаваме комплексни теми и трябва да продължим по този път. Благодаря. Господин Вебер, казва председателят. Никой в този парламент не е задължен да приеме такъв въпрос. Вие по всяко време имахте правото да кажете не. Не желая да отговоря на този въпрос. Но вие виждате, въпросът се задава и отговорът е нежелателен. Колегите в този парламент също трябва да помислят и по този въпрос. Благодаря. С това приключвам разискването.